Uh, dear colleagues, um, just due to some unforeseen... Уважаеми колеги, по непредвидени обстоятелства ще трябва да направим 2-3 минути почивка. Моля ви за търпение 2-3 минути. Извинявам се на колегите, които дойдоха на време. Само 2-3 минути. Извинявам се за това закъснение. Um, Скъпи колеги, готови сме да започнем нашата работа. Моля, извинете ме за закъснението. Моля ви се, вземете местата си. Ще обсъдиме точка 14, положението в Гърция отново и проблемите с миграцията и убежището. С нас е господин Йонис Музалас, който е заместник министр по иммиграционната политика. Ще се радваме да можем да обменим мнение и информации с вас относно проблемите, с които се сблъскват в, областта на миграцията и търсещите убежище. След това вашето изказване ще дам думата на координаторите и докладчиците всяка. И ако има време и за другите. Благодаря, господин министър, че сте тук. В нашата комисия често обсъждаме проблемите на Гърция. Така че за нас е чест, че а, резорният министр е тук след нас. Благодаря, че сте тук. Кирия Проедре, Κυρίες και κύριοι βουλευτές. Дами и господа депутати, благодаря ви. Благодаря ви, че имам възможност от името на моята страна да ви представя проблема с миграцията и търсещите убежище в Гърция и кризата, която проистича от това и която всъщност е общоевропейска криза. От самото начало установихме, че сме свидетели на най-големият и мощен поток миграция към Европа от Първата световна война насам. този поток минава предимно през Гърция, но това е общоевропейски проблем. През септември някакси а, Имаш, разбрахме, че събитията се развиват твърде бързо и че не можем да ги овладееме. През май бе първата среща на тази тема. През септември се събрахме неколкократно, за да обсъдиме нещата. Искам да ви припомна някои е, решения. На срещите на високо равнище понякога забравяме някои е, предшестващи факти, но ако искаме да разбереме същността на нещата, трябва да се върнем назад. През септември бе направено така нареченото предложение Юнкер, след това а, държавните и глави и шефовете на правителство решиха, че този проблем е европейски проблем и че трябва да се намери общоевропейско решение на проблема. Това, това решение щеше да а, се раз, да, да се осъществи а, на три а, етапа. Първо регистриране, второ приемане и след това пре разселване. Това решение щеше да бъде в духа на международното право, на спазването на човешките права. Опитахме се да намерим едно общо, евре, общо европейско решение, но не успяхме да превърнем тези, това, тези решения в конкретика. Европа не бе единна, Европа не е, задейства като единен организъм и а бяха взети едностранни решения и извършени едностранни действия, които само разединяват Европа. Става дума на насилствени действия а, е, от от страна на някои държави членки. Някои държави членки отказаха да приемат мигранти, след като първоначално бяха приели решението за презаселвани на мигрантите. След това имаше едно едни разговори с Турция, които дадаха нова надежда, но всъщност Европа не успя да конкретизира своите решения и да е, приложи основополагащите на Европейския съюз е, принципи, е, сигурност на европейските народи, закрила на най-уязвимите, зачитане на човешките права, солидарност. И за това сме стигнали до тук. Европа не създаде законни пътища за получаване на убежище в Европа от страна на бежанците и следствие на това се от, откри така нареченият Балкански път. Все още нямаме законен изход и законен отговор на, на този обемен поток към мигранти, бягащи от Сирия. И на практика се, се създаде така наречения незаконен балкански път, по който тръгнаха над 50 000 мигранти Държавите, които приеха тези мигранти, се сблъскаха с огромни проблеми и Гърция като отправна точка на този маршрут в крайна сметка, да, ние сме от зад вратата, тъй като Турция е вратата. В момента Гърция се намира в едно а, много сложно положение, където нещата са практически неуправляеми. Е, защото държави членки на Европа отказаха да изпълнат общоприетите решения и предприеха едностранчиви мерки. Просто е, пътя бе заприщен едностранно от едната страна, без предупреждение, а същевременно имаше е, споразумение този път да остане открит до свикване на следващото заседание на съвета. Сблъскваме се с огромен хуманитарен проблем и без е, солидарност и помощ от Европа ще бъдем свидетели на истинска хуманитарна криза. След е, затваряне на а, така наречения Балкански път и без наличие на друг път, в момента повече от 50 000 души са блокирани, сега малко повече или малко по-малко, не мога да ви кажа точната бройка, но това са хора, които в рамките на 10 дена се, се, се оказаха затворени в едно тясно пространство около идомени и живеят в условия, които са е, недостойни, срамни и за Гърция, и за цяла Европа. А гръцкото правителство и гръцката държава положиха всички усилия за подобряване на положението на место. Очакваме едно по-нормално развитие на нещата. Очакваме помощ от Европа, не само економ... не, не задължително финансова помощ, но логистична помощ, е, е, едно по-ефективно управление на тези потоци, нещата биха могли да тръгнат е, в своето русло и е, след няколко месеца нещата да, влез, да влезат е, в рамките на нормалното и да можем да управляваме тази мигрантска криза достойно. Гърция разполага с около 10 000 а, места в а, центровете за приемане и а, непрекъснато увеличаваме тази бройка. В а, момента сме имаме около 30 000 места, които потенциално 30 000 места, но същевременно не можем да се справим с потока, който идва от Турция, който е неуправляен. Повече от 2000 души прекусяват границата ежедневно и в един момент ще се сблъскаме с абсолютно неуправляема криза. Днес съм тук не за да искам економическа подкрепа, финансова подкрепа за управляване и за управление на кризата. Ние просто смятам, че трябва да вземеме решение. Някои държави членки биха искали а, Гърция да се превърне в един бежански лагер на открито. До, до сега Гърция е прилагала предимно принципа на солидарност. Ще ви спомена проблемите по-нататъка, но ние ви призоваваме да упражните натиск на своите правителства за решаване на този проблем, който е общоевропейски въпрос. Не може Гърция да продължи до безкрайност да бъде бежански лагер на, под, на, на открито. Смятам, че всички ще се съгласите с мен. Сега, колкото до нашите отговорности, ние закъсняхме и натрупваме закъснение, защото е, бяхме изненадани е, от е, раз, от а, размера. Ние просто не бяхме подготвени. Нито ние, нито Европа бе подготвена за тази мащабна криза, но поехме своята отговорност. Създадахме а, центровете за регистриране хотспот, но разбира се не в предвидените за това срокове. Така е. Но също така се казват и много неверни неща през юни, през юли. разполагахме с 14 е, е, апарата за е, снимане на пръстови отпечатъци, което е абсолютно недостатъчно, така че Гърция бе обвинена в това, че не прави необходимото, но позовете се на документите и ще видите, че не е така. Ние а, а, поискахме помощ от Фронтекс. Необходими беха 1400 офицера от Фронтекс, за да помогнат. А, 7, 7, 700 души ни бяха изпратени, но е, според официалните документи личният състав на Фронтекс отговаря на 20% от необходими. Е, 60 е, е, служителя на ЕАЗО са разположени в, в Гърция а 40 до 50 хиляди мигранти са блокирани в Гърция. Необходим ми са допълнителни служители. Що се отнася до граничната охрана а, и бреговата охрана, необходими са ни 100 допълнителни плавателни съда, за да е, извършим необходимият контрол бяха ни а, предоставени 12 до момента, така че неминуемо а, има закъснение. Разбира се, някои и ние проявихме а, слабост. Знаете, че Гърция преживява тежка економическа криза. А, години, от години изпълняваме а, план за е, спасение на економиката, така че е, ние също не разполагаме с необходимите ресурси, но същевременно не възразихме. Нямахме политически възражения нито на това, че при нас идват мигрантите, че ние трябва да ги регистрираме и така нататък, но не можем да, да свършим цялата тази работа в определените срокове, докато други държави членки ни сочат с пръст, ни обвиняват в това, че а, е, не вършиме нищо, а те самите издигат а, е, е, бариери и стени. На последната среща на върха аз а, казах на пред а, министрите и държавните ръководители, че след а, няколко стотици години археолозите няма да а, да намерят Акропола или Партенона, а, а изградени стени и телени мрежи в Европа. Така че няма да продължа много дълго. Очаквам вашите въпроси, дори най-трудните и щекотливи въпроси, за да е, мога да ви представя наистина една по-ясна картина на случващото се в е, Гърция. Днешното заседание, зас, заседание се провежда един ден преди следващата среща на, вис, на високо равнище. на миналата среща имаше, бяха проведени разговори с Турция. Турция заслужава нашето уважение, защото над 2 милиона и половина бежанци и мигранти се намират в момента в Турция. Но всички онези, които са прекосили гръцката граница като Гърция е вратата към Европа, Германия, Швеция. Всички тези мигранти са прекосили а, гръцката граница, идвайки от а, турските брегове. Така че трябва да бъдат а, задържани или намалени потоците мигранти, прииждащи от, гръц... от турските брегове. Това е първото условие. Турция пое ангажименти. Е, Турция обеща, че ще възпре а, е, преминаването на мигранти, но не направи нищо. А, е, всеки, всеки ден около 2000, 2000 иммигранти прекусяват по море разстоянието между Турция и Гърция. Това беше първото. Второ, сега. Как, как какво ще направи Турция за ам, задържане на тези мигранти на място, за тяхното настаняване и по какъв начин ще бъдат приложени споразуменията за реадмисия, за връщане на мигрантите. Тук им храним известни съмнения. В момента се обсъжда този едно подобно споразумение. Ваш, вашата комисия е гарант на човешките права, на Женевската конвенция, на защитата и зачитането на човешките права, включително и по море, така че е, ние разчитаме и на вас. Трябва да има споразумение и това споразумение обаче трябва да бъде достойно за Европа. В продължение на месеци Гърция направи всичко възможно, за да бъдат зачитани е, човешките права. Е, Гърция не е, е, приложи насилие. Гърция се държа достойно и ние сме горди с начина по който действа нашата страна. Но Европа не, а, не бе достойна за своите принципи. Аз не. А, трябва да ни помогнете. Това не е заповед, това е е, наше задължение, наше общо европейско задължение да намерим общо европейско решение на проблема. Днес проблема е в Гърция, утре може да същият проблем може да възникне в Италия, след години в Финландия. И ако всеки, ако всеки път ние не решиме този проблем единно по-европейски, ние вече няма да бъдем оня Европейски съюз, че, чието основополагащ принцип е зачитане на човешките права, взаимно, е, зачитане, взаимно зачитане на достоинството, споделянето и солидарността. Ако всеки предприема е, едностранни действия, няма да можем да постигнем нищо. и защото преди е, нашият е, министр-председател да се върне в Гърция, преди да кацне в Гърция, е, онези, които се бяха съгласили с, за прилагане на общоевропейско решение, затвориха пътя на Балканите. Някои казват, строят се строят се стени в Албания, в Латвия. И италианците се страхуват, че потока ще мине през Албания, но балканския Балканският път е затворен. Балтийските страни се страхуват, че ще има поток, който ще иска да а, стигне до Финландия. Така че, но тук говоря за Женевската конвенция, не за Нью-Йоркската конвенция или конвенцията а, от а, Казабланка. Ние искаме да приложиме Женевската конвенция и призова, ви призоваваме да ни помогнете чрез вашите правителства, чрез вашите е, изпълнителни и политически органи. За мен беше чест, че можах да ви представя положението в моята страна. Много ви благодаря, господин министър. Знам, че колегите ще искат да ви зададат въпроси. Ще започнем с координаторите. Подобрих ми списъка с имената на колегите, за да знаете кой ви зададе въпроса. Ще дам думата за въпроси. Ще имате възможност да отговорите, може да отговаряте на отделни въпроси или да ги обобщите тематично. Не се притеснявате от големият брой хора, колеги, които искате да зададат въпроси. Колеги, ще ви помоля да се придържате в две минути в време за изказване, защото много колеги са пускали думата. Госпожа Холмайер. Благодаря, господин председател. Господин министър, много благодаря за това, че приехте нашата покана да говори за тук в нашата комисия когато при нас гостуват е, министри от една страна, то тогава другите явно са виновни. Това много често се наблюдава тук и това е така доста проблемно развитие, което наблюдаваме. Вие казвате, ние направихме всичко. Останалите обаче сочат с е, пръз върху Гърция. Сега факт е обаче, че държавите членки от години не си сътрудничат адекватно и всъщност не можаха да приложат и да изградят един ефективен механизъм за действие в кризи. И сътрудничеството на Гърция с Фронтекс, между прочим, също беше доста проблемни. Ние сме слушали и други служители, знаем какви са вашите проблеми в ежедневието по относно отношение на регистрацията и така нататък. И благодаря все пак, въпреки всички проблеми, че има някакво положително развитие, има някакви промени и че всъщност нещата в Гърция започват да се движат. И продължавам да смятам, че тези проблеми Гърция не може да реши сама. Но когато Гърция изпълни своите ангажименти, това означава, че и другите държави членки също трябва да изпълнят своите задължения. Тоест, тази Гърция не може сама да се справи с ситуацията. Вие казахте, че избягвате насилие, но аз установявам, че в Индомени всъщност има доста деца а, и доста права на, на, на човека също се нарушават а, там. И затова бих искала да а, кажа тази връзка, че всъщност е важно наистина беженците да могат да се предвиждат там, но не може в тази си форма лагера там в Индомени да остане тази форма. Това не бива да се допуска, защото а, хората, особено а, деца, живеят при такива а, а, здравни условия, които са абсолютно недопустими и неприемливи. Второ, за мен е важен един друг въпрос, въпрос, който се задава и от други държави членки. Дълго време Гърция беше разглеждана, пък и вие така се приемахте като транзитна страна. Ако гръцкото правителство договори ли се с Европейския съюз, какъв брой могат постоянно да останат в страната. Защото когато говорим за презаселване, ние желаем да чуем от всяка една държава членка да каже какъв брой тя е, може да приеме на своя територия предвид бежен... беженци. И последно, по темата регистриране. За мен е важно всички да бъдат регистрирани. А, точно в тази област има доста ам, пропуски по отношение с сътрудничеството с Frontex и е много важно наистина ако ние не можем да регистрираме всички, то тогава ние не можем да презаселим хората, защото ние не знаем кого презаселваме, ние не знаем кои са хората. Затова е важно наистина всички да бъдат регистрирани. Това е изключително важно, за да може механизма за презаселване наистина да бъде приложен на практика. Благодаря ви. От името на Сирийски Демократа, госпожа Сипел се е отказва от думата господин Киркус Ще я замести. Благодаря ви, господин председател. Бех искал да благодаря на господин министър за присъствието му днес сред нас. Неговото посещение трябваше да се случи още преди няколко месеца. Съгласен съм с казаното от вас за отговорността на европейско равнище. Не се умяхме да приложим принципа за, на механизма на преместването. За първи път всъщност чух нещо наистина много положително, а именно фактът е, че гръцкото правителство също признава своята отговорност. Откакто имам честа да следя изказванията на министрите и представителите на правителството на Гърция, за първ път ги чувам да си признават, че някъде са сгрешили. Факт е, че дори и министърът не беше министър от самото начало на кризата, той трябваше все пак, може би, да признае, че механизма за гражданска защита се задейства едва през месец ноември. Но ако ние ще поемем отговорност, ако ние поемем отговорността от наша страна, важно е също така да се получим от опита си, за да избегнем същите грешки за бъдеще заявихте, че държавните органи в Гърция не са в състояние да се справят дори с ежедневието, ежедневните си задачи, а пък става почти невъзможно, когато трябва да се спазват с подобни изваредни ситуации. Положението става все по-тежко. Преди няколко седмици заявихте, че след две седмици всичко ще бъде наред. Сега твърдите, че всичко ще бъде наред след един месец някак си не съвпадат в моите представи неспособността на службите да се справя с положението и необяснимият оптимизъм на гръцките ръководители, когато се изказват в Гърция. Тук говорите със съвсем различен тон и сте много по-реалистично настроен. Как, когато очакваме да чуем същите реалистични думи в Гърция от страна на вашите министри? Вчера министърът на културата заяви, че това, което прави Гърция в Идомен е напълно достойно. Достойно е, е жените и децата да живеят при подобни условия. Това, което казахте днес, беше реалистично и а, ние сме готови да ви помогнем, когато поемете по този начин отговорността си. Друг въпрос, който искам да повдъргна, е свързан с дейността на неправителствените организации, защото там има известни проблеми. Разполагате всъщност за списък с НПО, които работят на територията на Гърция. Работят ли те възоснова на изготвени планове за действие или тук също има слабости? И трябва тук да отбележа, че съм напълно солидарен с вас, тъй като по погрешка използвахте наименованието Македония вместо пише Югославска република Македония. Аз напълно съгласна с вас, защото е важно да се обсъждат понятия, а не само думи. Благодаря ви, ще ви помоля да се придържате към две минути време за изказване. Думата има господин Кирхоп от името на ЕКР. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на вас, господин министър, за присъствието ви днес тук. Коментарите ми към гръцкото правителство по отношение на миграцията в миналото до голяма степен се свеждаха до нуждата да се предоставят достойни условия на живот за лицата, търсещи убежища. и се радвам, че Европейската комисия съвместно с гръцките власти са предприели необходимите действия за предоставяне на хуманитарна помощ. Но разбира се, не бива да пренебрегваме положението, докато се търси по-цялостно решение на европейско равнище. Но а, въпросът ми този път е свързан с бъдещето, без да се опитваме да обвиняваме всички или никого, ще трябва да погледнем малко по-далече след кризата и да видим каква е политиката на Европейския съюз по отношение на миграцията. В противен случай ще има и още много кризи. Притеснявам се, че нужда успешни мерки отвличат вниманието от по-дългосрочните реформи. Тук говоря най-вече с подкреждането на системата от Дъблин. Има предложение за създаване на централизиран регистр на лицата търсещи убежище в Европейския съюз, което значи, че ще се подава молба за убежище в Европейския съюз, независимо дали беженецът е пристигнал на бреговете на Гърция или на Италия. Господин министр, когато хората пристигат в горащите точки, трябва да им се обясни, че имат възможност да бъдат изпратени и в други държави, Тоест, те не са длъжни да останат в Гърция, могат да бъдат изпратени и в Германия, Швеция или някъде другаде. А какво ще се случи, ако даден е, лицето тъкщо ще откаже да бъде прехвърлено в друга държава, че така вече се е случвало? Господин министр, притеснявам се, че едно положение, което на пръв поглед изглежда като възможност за справедливо разпределение на бремето между държавите членки, на практика превръща вашата страна в един огромен беженски лагер и център за обработка на молбите за, за убежище за целия Европейски съюз. Смятам, че това не е справедливо нито спрямо Гърция, нито спрямо самите лицата ще убежища. И смятам, че трябва да има по-добро решение решение, но разбира се, ще е, чуя с е, удоволствие коментарите ви по тази конкретна тема. Благодаря ви. Next is um, for the Audi Group, Cecilia Wickstrom, please. От името на Ауди думата има Сесилия Викстрема. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин министр, че сте днес сред нас. На времето учих древен, древногръцки и научих няколко думи, като например ксенос. Ксенос значи едновременно чужденец и гост. За щастие, гражданското общество, обикновените гърци, поеха напълно отговорността да окажат помощ на хората, които се нуждаят от нея, при положение, че Европа напълно е, се отказа да поеме своята отговорност но гръцкото гражданско общество, обикновените гръци, млади и стари, поеха своята отговорност и на първо място държа да признаят този факт. Утре ще има среща на върха на която ще бъде прието споразумение и според мен е жалко и е тъжно, да видим как европейските ръководители се стремят да договорят една система, при която Европейския съюз да приеме възможно най-малък брой бешенци. Това противоречи на международните ни задължения, противоречи и на собствените ни договори. Погрешно е да смятаме, че Турция ще разреши проблемът, който може да бъде разрешен само с една истинска европейска стратегия и с истинска солидарност и поделяне на отговорността на всичките 28 държави членки. Тази система трябва да се основава на солидарността и на състраданието. Турция не може и не трябва да разрешава проблемите ни. Никога не трябва да прехвърляме на други нашата отговорност. Напълно съм съгласен с вас. В Гърция сме изправени пред провал на европейско равнище. Така че, господин министр, не би ли било по-добре министрите които ще се заседават утре, да изготвят една истинска европейска схема за разрешаване на проблема, а не да прехвърлят нашата собствена отговорност на Турция. така създалото се положение не може да е устойчиво. А между другото, аз ще работя по реформата, по новият регламент за тъплен. Вече бях определена като докладчик и с нетърпение очаквам по-нататъчната ми работа с вас и с други държавни ръководители в този процес на работа. Но смятам, че не бива да хабим енергията си, опитвайки се да прехвърлим отговорността ни към трети страни. Споделяте ли мнението ми? Благодаря ви. От името на Бринената левица думата има Корнелия Ернст. Äh, Благодаря ви. Първо искам най-сърдечно да приветствам а, от името на нашата а, политическа група на заместник министра на Гърция. Това е негото първо посещение. Надявам се да не е и последното и се надявам да провеждаме и за напред общи дискусии. Вие много честно отбелязахте, че е, е имало проблеми много рядко министри всъщност споделят, че е имало проблеми в техните страни, така че благодаря за това, което толкова откровено казахте, имайки предвид цялостната ситуация в Гърция. Затова смятам, че е много важно тук а, ние да изпратим едно послание от това заседание, а именно, че държавите членки трябва да покажат солидарност не може по друг начин да бъде решен проблема. Напълно сме съгласни с вас. 800 беженци днес, до днес през, се заселени в е в Европа от общо 160 хиляди, които са и в Унгария, и в Гърция, и в други страни. Това е огромен проблем. И първо искам да ви попитам какво очаквате от утрешната среща на върха и какви конкретни изисквания Гърция ще предави, за да се развиват нещата напред и за да наистина получите солидарността, която би следвало да дойде от другите държави членки. Вторият въпрос е за идомени. Картините, които виждаме наистина са шокиращи. Затварянето на границите доведе наистина до това, че повече от, 90, от десетки хиляди хора наистина се е, намират в клопка в този лагер, като в клопка. Какви са решенията, които предлагате и в тази ситуация какво предприема Гърция, за да е, третира адекватно тези хора? как жела, какво възнамерявате да направите през идните седмици, ако, например, Европейския съюз а, не вземе някакво решение по отношение на границите? Това са най-важните за мен въпроси към момента. Благодаря. Um, Благодаря ви от името на зелените Саргентини. Благодаря ви, господин председател. Имам няколко коментара. Това, което се случва в преговорите около тъй наречената сделка с, с Турция, е, че се опитваме да разрешим проблема в Гърция и Турция, като че ли той се ограничава само там. А сега министърът на Гърция приветства сделката с Турция. Знам, че той не, не я харесва напълно, но вие сте подложен под такъв натиск да се справите с бъженската криза, че се опитвате да ни убедите, че действително има нужда от започване на подобна програма за размяна на, беженци с Турция и на практика, като доведеше което всъщност ще доведе до връщане на хора, които имат право да поискат обежище в Европейския съюз в Турция. И не мога да повярвам, че стигнахме до тук. Би трябвало да повим солидарността, да помогнем на тези хора да излязат от кризата и да ги презаселим някъде другаде в Европа. Имаме нужда от презаселване на хората, които са в Турция. И то е на много по-голям мащаб. И то не са като на хората им бъде забранено да се качват по лодките, а още сега. И наистина е жалко, че вие попадате в ногтите на тази сделка, която няма да е в интерес на бежанците. Също ми въпрос е свързан с статута на Турция като сигурна трета страна. Вие, гърците, приехте, обявихте Турция за сигурна трета страна. Европейския съюз все още не е взел подобно решение. Аз смятам, че не е добра идея Турция да се определя и обявява за сигурната ета страна в момента. Особено за хората, които не са с сирийско гражданство. И отново казвам, това по някакъв начин от, отклонява част от нашата отговорност. Според мен трябва да презаселим много по-голям брой беженци от Турция, Ливан, Йордания и т.н. според мен ще има международни, ще има международни а, процеси в Люксембург и в Страсбург, след като се първите случаи на хора, които са върнати в Турция в рамките на този нова схема без основателни причини. Но изглежда, че в момента ние разчитаме на този период, на периода от сега до като започне да, да, да първият съдебен процес и бъдат излязат първи съдебни решения. Така действаме в момента и това наистина е много жалко. Разбирам, че вие сте в много тежка криза, но моля ви, Работете с нас, за да помогнем да привлечем останалите държави членки да работим с вас и с Турция, а не да връщаме хората обратно в една държава, която не е сигурна. Благодаря ви. Благодаря от е, Европа на свободата, проекта демокрация, дума да има Лора Ферара. Благодаря ви, господин председател. Разбира се, грешки се допускат навсякъде и не е добра идея да се сочи с пръста, дадена държава членка. И все пак именно това чух от редица на повечето колеги, независимо дали става дума за членове на националните или на Европейския парламент. Виновни са унези, които не пазят достатъчно добре външните граници, виновни са унези, които прехвърлят незаконно мигранти към друга държава членка, виновни са унези, които не са успели добре да организират горящите точки, които не регистрират достатъчно надлежно бешенците и т.н. Това взаимно прехвърляне на вината не води до добри резултати в настоящия контекст, контекста, в който би трябвало да се основаваме на принципа на солидарност и зачитане на единното ни пространство. заедно с моята делегация. Ние сме членове на движението на Пете звезди. Ние сме евроскептично настроени, тъй като не споделяме европейските политики, но а, сме съгласни с принципите, ценностите и европейския проект. Но е факт, че в момента решението, което ни предлага Европейския съюз, са много разочароващи няма Европа и няма съюз, както каза и самия Юнкер. Това е съюз, в който всяка държава членка защитава личните си интереси, няма солидарност, няма сътрудничество и действително е много трудно две години по-късно да продължаваме да обсъждаме решения, които вече бяха предложени. Европейският парламент вече изказа своето становище в а, един стратегически доклад. Искаме хуманитарни коридори, искаме законен достъп на мигрантите до Европа, реформа на дъблинската система. А сега за пореден път чакаме, този път чакаме да се сключи споразумението с Турция. Междувременно продължаваме да финансираме една държава, която не е членка на Европейския съюз. Отпускаме 6 милиарда евро на тази държава, за да управлява миграционните потоци. А говорим за държава, която не зачита основните човешки права и нищо няма да, да разрешим по този начин. Много заложихме на функционирането на спотовете, на те наречените горещи точки. Но какво се помня, както те заработиха? Както каза е, представителят на Европейската комисия, към момента незначителен брой мигранти са били преместени благодарение на горещите точки. Тоест, тези, този механизъм, който беше поставен като панацея за справяне с миграционните потоци, очевидно не дава очакваните резултати. Така че нека да спрем да се прикриваме от истината. Има ли политическа воля да се справим с кризата или не? И ако няма политическа воля, какво се случва тогава? Просто се измиваме ръцете и прехвърляме отговорността на другите или? И то без значение дали в съответната държава се спазват основните човешки права или не друг въпрос. Идната, утре, извинете, ще се проведе поредната среща на върха на Европейският съвет и целта е отново една и съща. Да се презаселят колкото може повече беженци, да се прехвърлят някъде другаде, но не е ли крайно време да се вземем с първопричините? Не може ли да сложим край на причините, поради като тези хора заминават? Понякога още се мислим ли си каква е причината за този миграционен поток. Струва ми се, че положението е абсолютно абсурдно. Говорим как да се управлява миграционен поток, кой да помогне на хората, на кого да дадем пари, за да им помогне, но така и не се заехме с първопричините на този миграционен поток, а би трябвало там да започнем. Така че може колкото си искате заседания и срещи на върха да организираме, но докато не се поеме истинска политическа отговорност и не се намери истинска политическа воля, нищо няма да се промени. Само ще продължаваме да плащаме, да плащаме и да плащаме, а тези, които плащат най-много са държавите, които са в помощните граници. Благодаря ви и накрая думата има госпожа Майер от Попанаците Свободите, но тя не е тук. Колеги, господин министърът ме помоли и аз напълно го разбирам, след като си даде сметка колко много колеги ще зададат въпроси, колко много въпроси ще трябва да отговори, т.е. 300 или 40 на брой. Господин министр с пълно право ме помоли да отговори на няколко въпроса сега, след което да зададем основната част от въпросите. Ще проявим малко на този път? Добре, благодаря ви. Сега ще му дадем възможност да отговори, след което ще има възможност за още един е, тур от въпроси. Господин министр, имате думата. ме έχει εντυπωσιάσει. Да, наистина съм впечатлен от е, широкия спектър на въпросите, които зададохте. И всъщност има доста положителна енергия в е, вашите въпроси. Доста преки са, разбира се, но все пак е, виждам волята от ваша страна да ни подкрепете. И разбира се, това е наистина много положително. Аз никога не съм казвал, че ние в Гърция винаги всичко сме правили като хората, а пък Европа нищо не е правила. Не, не, никога не съм го казвала това, разбира се. Аз в никакъв случай не възнамерявам да вменявам някому друг вината, да унивинявам Гърция, разбира се. Но не съм казвал също така и това, че винаги вие сте не обвинявали, а пък сега ние сме наред да я обвиняваме. Не. А, но както реагира Европа, така и ние реагирахме, така и при е, регистрацията. Първоначално разполагахме само с 12 уреда за снимане на пръстови отпечатъци, с 100 машини, е, уреда, разбира се, можехме да регистрираме 100 хиляди. Така че в никакъв случай аз не съм го казал това, а, за да обвинявам някого. Не, напротив, става въпрос за а, взаимна солидарност и взаимна отговорност. Без солидарност не можем да проявим отговорност да изискваме такава и обратно. Тоест, имахме 12 уреда, имахме следователно 12 000 регистрации. Ако имахме 100 уреда, щяхме да имаме 100 000 регистрации. Това са просто фактите. Европа ни а, а, подпомогна за регистрацията, така че ние сега вече а, спазваме нашите а, ангажименти. Някои казаха, че сътрудничеството с Frontex а, не е било съвсем а, удовлетворително. А, на всъщност това, което беше е, казано, че всъщност е, държавите членки не отпускат необходимия персонал за Фронтекс, така че Фронтекс, това е всъщност за нас, е, ние бяхме обвинени, че ние не сме желали да подкрепяме Фронтекс. Не е вярно, Фронтекс, напротив, искали сме да подкрепим Фронтекс, но Фронтекс просто не присъстваха. Някои държави членки също не изпращат ам, достатъчно персонал, за да може Фронтекс да опазва външните граници на ЕС. Те изпращат персонал в Македония или такива граници, но не и на външните граници на ЕС, като при нас. Тоест, това е едностранно решение за и, и домени. Споделям вашето виждане. Ситуацията е наистина брутална. Аз го казах, това е в моите встъпителни думи и това е наистина а, позор. Изобщо не се гордеем с идомени и Европа не може да се гордее с тази ситуация. И всъщност едностранните действия без съгласуваност предварително доведоха до тази ситуация в идомени. Разбира се, че и ние носим а, а, вина и ще поемем своята отговорност. Полагаме много усилия за подобряване на ситуацията. Ако разполагаме с повече персонал, с повече опит, с повече уреди, може би, може би щяхме да се справим по-добре с ситуацията. Да, позакъсняхме малко, но искам да отбележа, че в тази хуманитарна криза наистина е, не трябва да забравяме всъщност как започнаха нещата. През септември на Лесбос е, всъщност е, пристигнаха 30 000 беженци. Но времето все още беше топло. Тогава решихме проблема. Бяха не необходими 20 дни, за да се справим с проблема. Изградихме освен това структури за приемането на приемането на бежанците. Разбира се, и, без подкрепа от Европа щяхме да се справим, но с подкрепа, разбира се, по-бързо се, се справихме. Така че, когато задавате подобни въпроси, Оставам малко с впечатлението, че смятате, че това е по-скоро гръцки проблем. Не, и, и до мен е европейски проблем. И до мен е в Европа. Без значение къде е, това място се намира, в коя държава. Проблемът е европейски. Ние действително сме транзитна страна. От е, среща на върха през септември Тогава а, поехме ангажимент да а, оставим 23 000 беженци от общия брой в Гърция. Сега, разбира се, явно ще се промени бройката, но искам да кажа с това, че ние не се оправдаваме и пред нас, разбира се, могат да останат а, а, беженци. Ние тогава казахме през септември 23 000. Това е доста повече, отколкото бяха направени първите изчисления. Те са прияти при нас и интегрирани и за бъдеще ние ще изпълняваме този ангажимент. Но това е нашият. Е, нашата част от... Е, ние не можем да приемем всички беженци в Европа. Затова молим за и апелираме за европейско решение. Аз винаги съм казал, че сме допускали грешки. Аз мисля, че само този, който нищо не предприема, не прави никакви грешки. Може би сме направили малко повече грешки, отколкото аз признавам. Но Важното е, че виждаме какви са грешките. И в други области а, въпросът е, че се действа по-забавено. Но въпросът е, например, защо гражданска защита действа толкова а, бавно. А, И а, 80% от, от леглата вече са доставени, 60% от палатките. Що се отнася до линейките, може би не сме толкова бързи, но все пак по различните въпроси работим. И а, сега, разбира се, а, сме изготвили а, план за а, спешно действие в тази а, хуманитарна криза. Така че наистина ние сме благодарни на всички държави членки, които ни помагат и с най-малкото нещо, с а, а, отдела дори, с каквото и да е. Просто ние сме благодарни за всяка помощ. Сега, що се отнася до финансирането на а, НПО? Ние работим с господин Стиане Манис. Той полага много усилия, но все пак процедурите отнемат време. Те са комплексни. Но Гърция просто е, и си има своята структура, своите процедури. Ние а, а, апелирахме към НПО-тата да работят с, съвместно с а, нашия а, координационен а, план. Просто не може а, сомалийски беженци да си е, из, е, направят лагер, където те пожелаят или а, посредством а, НПО. Но какво могат да направят НПО? НПО могат да помогнат а, а, за изграждането на лагерите, а, могат да предоставят а, санитарен персонал и така нататък. Разбира се, с помощта на ем, местното самоуправление, на общините. Имаше интересен въпрос относно обежищата и Дъблин. И мисля, че на практика Дъблин не съществува повече. Нуждаем се от съществена основна реформа – Имаме предложение в тази насока. Господин Киркхоп всъщност повдигна тази тема и аз съм съгласен с него по доста въпроси. Да, наистина трябва да ускорим процедурите. нуждаем се от нови, нова законодателна уредба. Заплахите са днес в Гърция, утре може да са в Италия, но какво остана от Даблин? Ние, разбира се, не получаваме беженци. При нас идват беженци не само от Турция, идват и от други граници, които идват е, и кандидатстват за обежище при нас. Това ли е европейското решение? Разбира се, че сме притеснени и мисля, че това трябва да притеснява всички. Центровете по приемане. В момента вече те работят. И така наречените горещи точки работят много добре. Приемането на тези горещи центрове работи много добре. А самите центрове за първоначално приемане, които се наричат центрове за е, е, презаселване и така нататък, е, вече е, работят. Те са изградени на доста места. при доста добри условия. Някои, в някои от тях условията са под стандартите, но ние ще ги е, е, подобрим и се надявам, че в рамките на месец това ще се оправи. Както казах, в рамките на един месец ние и създадохме тези е, е, центрове и подобрихме е, условията на живот в тях. Разбира се, че не навсякъде условията са такива, каквито бихме искали. Но ако подобрим условията нали, в Идомения, това ще... Ако... Но, но разбира се, хората желаят да напуснат Идомени. Там условията наистина са недопустими. За... Съгласен съм с вас. Да, разбира се, е, виждаме всякакви кадри по телевизията е, от едомени, е, така че наистина трябва да се подобри ситуацията. Кризата поражда хаос. Ние трябва да предадем форма на този хаос. Когато хаосът ще почне да придобие форма в лагерите, то хората ще разберат, че те ще напуснат и домените скоро, може би след 20 дни, след месец. А сега за Турция. Съжалявам, че отнема толкова време мо... моите отговори, но всъщност въпросите бяха многобройни. За Турция сега. Проблемите започват на турското крайбрежие. Естествено, че е, е добре да се намерят е, причините върху причините и да се борим с първопричините, но докато има война в Сирия, не можем. Имаме а, от, беженци, които от години са в Кипър. И да искаме да не искаме, трябва да си сътрудничим с Турция. Не можем просто само да а, се настроиваме против тях. Трябва да им предумеем, предоставим възможност, да им кажем от какво се нуждаем. Какво ще изискваме на, на, на среща на върха? Преместване, връщане, презаселване, като се спазват човешките права. Без насилие и без нарушаване на международните е, конвенции. Забравих някои неща, пропуснах някои неща, така, но въпреки това ще приключвам. Тук не е въпроса за връзките между Гърция и Турция. Не. Това е европейски въпрос, който не бива да се превръща в двустранен проблем на Гърция и Турция. Ние предлагаме пари на Турция като държава членка и като Европ, Европейски съюз. Ние предлагаме пари за беженците за да бъдат подобрени техните условия на настаняване в Турция. Това финансиране може да се е, наблюдава чрез международен контрол и така нататък. Съжалявам за това, че говорих твърде дълго и съжалявам, че може би съм пропуснал някои въпроси. Да, съжалявам, господин министр. Доста бяха въпросите, но така работим ние тук. Моля ви, не се очудвайте. Сега, продължаваме с следващите въпроси. Извинявайте, преди да започнете, искам... Колеги, моля ви, моля ви, придържайте се към две минути е, време на, за изказване. Да, благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр, за а, откритите думи, за а, самокритик, за, да разбира се, за това, че гледате и критично на а, ситуацията. Идеята обаче да не бъде само критично, а да гледаме и напред. Вие правилно казахте, че феноменът е наистина глобален и трябва да се стремим само към европейско решение. Няма национално решение за този проблем. И е, това е, едностранно за, е, затваряне на границите наистина е, допринесе за е, ужасяващите условия и ситуация в Идомени. Аз бях преди седмица там и наистина лично видях е, катастрофалните е, условия е, в, е, е в лагера. Те са абсолютно наистина. Е, недостойни за всяко човешко същество. Вие казахте, че бързо възнамерявате да се справяте с ситуацията. Близко до и до мен съществуват ресурси, съществува военно летище, което е предоставено от армията. Така че важно е наистина бързо да се действа и смятам, че наистина системата Дъблин наистина е сериозен проблем. Тя изобщо не решава проблемите в Гърция. И конкретно искам да ви попитам, преди тази вълна от беженци, какъв е броя, които са а, а, дошли в а, Гърция като незаконни мигранти и са живели незаконно в а, Гърция по този начин? Освен това бих искал да попитам, дали европейските средства, които сега получавате, наистина са достатъчни и дали вие а, можете краткосрочно наистина да изпълните своите ангажименти. И последно, има държави членки, които жел, желаят да получат, да приемат повече е, беженци, като Португалия. Тя може наистина да преизпълни квотата. Да как възнамерявате да си сътрудничите с такива страни като Португалия или някои испански региони, които наистина са готови да приемат беженци, за да можете да намерите бързо решение за а, и домени? Благодаря, господин председател. И аз ви бих искала да кажа добре дошъл в нашата комисия. Комисията за граждански свободи игра много важна роля за поемане на инициативи в областта на презаселването, приемането. Вие наистина не се пощадихте Казахте, че е натрупано много закъснение, и, а, но в крайна сметка вие самият не сте виновен за това, тъй като а, през по това време вие не сте бил а, министър. Тогава още имахме известни съмнения, кой е мигрант, економически мигрант, кой е беженец. А, наистина а, натрупахме известно закъснение. Но всичко това е зад гърба ми. Вие много правилно казахте, че става дума за европейски, а дори едва ли не за а, световен проблем. Това не е градски проблем. Но, колкото до Гърция и управлението на кризата в нашата страна, нещата зависят от три неща – първо от Турция и вие правилно казахте, че не искате да го превръщате в гръцко-турски проблем. В Страсбург не отдавна, миналата седмица на а, пленарната сесия се чуха много изказвания, в които бе наблегнато на това, че Турция не изпълнява поетите ангажименти, че не упражнява необходимият контрол. Вие сам споменахте, че всеки ден над 2000 души прекусяват разстоянието между турските и гръцките брегове. Че в и третия проблем, проблема с презаселването. Това изисква много усилия от страна на всички, а всеки измина ден броя на иммигрантите в Гърция расте. От друга страна, трябва споразумение между европейските държави. Ни казват, ще намериме решение, нещата се бавят, протакат и в никакъв случай това не води до решаване бързо и а, е, ефективно на проблема. Моя въпрос към вас е следния. Какво мислите? Дали проблема с Турция ще, ще, ще бъде решен в близките дни? В момента 60 хиляди души са в Гърция. Трябваше 60 хиляди да бъдат презаселени в Европа. От тях само няколко стотин са презаселени. Така че по какъв начин Европейския съюз трябва да поеме ангажимент, как да бъде по-солидарен и ако принципа на солидарност не бива приложен, защото има държави членки, които затварят а, своите граници. Смятате ли, че ще има някакво задължение за презаселването, за да може наистина то да бъде ефективно, госпожа Вержия? Но много ви моля, опитайте да говорите по две минути. Не, не, не, не мога да разбера какво става днес. Не, всъщност разбирам отлично, тъй като става дума за толкова значима и важна тема. Господин Киркоп, вие имахте три минути и половина. Нещо, господин Киркоп днеска страдаше от логорея, което не е обичайно за него. Сега. А пък и господин министър отговори доста надълго и на широко, но, но а, вие не очаквахте, разбира се, такъв огромен брой въпроси, но обикновено при нас е така. So unfortunately, we have many active members. Но, no, no. за съжаление, да, така винаги е при нас така, но нека да продължиме. Но много ви моля да се придържате към двете минути. Защото имаме и други е, посетители и оратори от е, Комисията за борба с мафията. А сега давам думата на госпожа Вержията. Merci, Monsieur президент, благодаря, господин председател. След вашето дълго изказване ще се опитам да бъда по-кратка, макар че обикновено съм многословна. Бих искала да изразя нашата солидарност с Гърция е, с е, гръцките граждани и най-вече с жителите на Лесбос, които доказаха какво е солидарност, както и други европейски граждани, както и неправителствени организации в Гърция и в останалите европейски страни. Те са по-европейци от всички нас. Тук е, тук, е, тук и там някои се, опи, се, се опитват да а, е, налагат своите мнения и да, а, е, показ, да ви сочат с пръс. Но, а, господин министр, казвате всичко започва от Търция. Аз не мога да разбера защо в е, през пролетта на 2015 година изведнъж от турските брегове потекоха потоци мигранти. Няма, няма брегова охрана в Турция, независимо от милиардите, които се предоставят от Европейския съюз, така че аз наистина не вярвам, че Европейският съюз и Турция ще намерят общо решение, особено ако това зависи от гръцко-турско решение. Господин Аврамополос на, на времето каза, че три са проблемите регистриране, разселване и презаселване. За, казах, казаха, че при вас пр проблема с регистрацията е голям проблем, но 6-7 хиляди души вече са регистрирани, по-малко от хиляда са били разселени. Е, вие казвате, че можете да е, предоставите е, е, условия за живот на 23 000 души. В моята страна и моето правителство заяви, че 30 000 могат да дойдат във Франция, но в момента те са по-малко от 1000. Така че ако а, е, вземеме малко по-ефективни конкретни мерки, нещата биха стигнали до някакво по-бързо решение. Следващият. Eh, господин eh, председател, госпожа Винберг. Благодаря ви, господин eh, председател. Никой не си задава въпроса защо регламента Дъблин Дъблин 2 просто вече не функционира и не се прилага поради призивите на госпожа Меркел. Други законодателни актове бяха преразгледани. А, тук съм господин а, председател. Сега, казахте три а, проблема регистрация, разселване, презаселване. Да, необходими са апарати за снимане на пръстови отпечатъци, за да бъдат всички регистрирани. След това ще бъдат разселени, но какво ще стане после, след като други държави членки не искат да поемат своята квота? Вие, вие казах, вие казахте, че няма законни пътища за миграция, но много от държавите членки не могат да поемат дори тези, които по принцип им се полага по квота. Аз казах, казахте, че Турция не е поела своята отговорност. Да, наистина въпреки е, средства, средствата, които се предоставят. Вие казахте, че това е европейски е, въпрос. Да, така е. Ние трябваше да, им, да имаме по-добра защита на, вън, на външните е, граници, за да за, защитиме пред пристигането на тези мигранти и да, да им позволим да се дават в морето. А какво мислите за австралийското решение на въпроса? Господин Диас Демера. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин министъра, че е тук сред нас и споделя своите виждания. Аз лично смятам, че случващото се в Гърция е нещо, което е нечовешко. Трагедията в фидомени е, е нечувана. По, по-скоро е, а, имам като че ли бежанските лагери в Йордания са по-добре организирани, отколкото това, което виждаме в Идомени. А, да, и в, в, в Йордания 80% от бежанците са, раз, са приети от семейства, само 20% живеят в бежански лагери. Но и те имат, разбира се, свой, своите лагери, като и домени в северната част на, на страната. Но мисля, че не, не можем да говорим за апарати за регистриране или съоръжения за регистриране. Не, не, това е проблема. Ходспотовете, центровете за регистриране са е, едни, админи... едни административни пунктове, в които се получава помощ, се, се извършва регистрация, след това е, се приема, хората биват разселвани и ако е необходимо, биват връщани от там, откъдето идват. Аз, аз направих изчисления. Всъщност едно интервю с бежанест е, трае около 20 е, минути, т.е. 3 на час, 72 за 24 часа. Тоест, 72 души биха могли да минат пред, през регистрационните центрове всеки ден. Разбира се, не, не, става, не става дума само за а, апарати, съоръжения или е, други неща. Не. Просто трябва да да се опитаме да си представиме измеренията на трагедията, размерите, ако във всеки ход е, ходспот има представители на всички необходими администрации, Фронтекс, Европол и така нататък. И така нататък. Нещата вземат, е, извест, вземат известно време, а междувременно трагедията в Идомени продължава. Така че трябва да се вземат и бързи, бързи решения за приемане или за отхвърляне на дадено лице. Но мисля, че непременно трябва да бъде отворен Балканския път като е, път на транзит на мигранти и то веднага. Госпожа Гомеш. В, Пор... в Португалия на последното Постъпа в последния ден на срещата на високо равнище. Португалците организираха заедно с гърците директен полет от Гърция до Португалия. Защо другите не се не почерпат опит от нас? Защо не последват нашия пример? Защото в противен случай ние само даваме хляб в ръцете на трафикантите защо, защо не се организират законни и сигурни начини за превозване на а, мигрантите, след като Канада можа да поеме 25 000 души, след като Португалия можа да организира а, полети към Португалия, защо другите държави членки не го направят? И това е първото. И второ, много ви моля, а, уверете ни, че че споразумението с Турция, което в момента се, за което се мисли, а, няма да, да стане факт. Тоест, в момента се говори, има слух, слух, слух, слухове за това, че е, хора ще бъдат връщани от Гърция обратно в своите страни. Ми това ще е равноправно на, е, да ги осъдиме на смърт, госпожа Скакелер. Благодаря за това, че дойдохте да обсъдите с нас този европейския проблем. Първо, бих искала да ви попитам каква, каква са, според вас трябва да бъде европейския подход, европейското решение, което а, да бъде взето, да речем, на средствата на високо равнище. Как, как, какво според вас е идеалното решение? И още два други въпроса. Знаеме, че службата за бежанци в Гърция съществува от неодавна и, е, разполагах разполагате само с 300 служители, докато в Германия 3000 допълнителни са били наети. Така че какво, какво, е, какво е необходимо според вас, за да могат процедурите да се е, прилагат е, е, правомерно? Сега, верно е, че Мислите ли, че може да се върне об, об, обратно а, дъблинският а, регламент и какво ще стане с хората, които са били регистрирани в Гърция и които в момента са вече в други държави членки? Госпожа Файон. Бърхих, много беше казано но искам да кажа, че аз лично не вярвам нито на бодлива тел, нито на стени. Аз съм словенка, тук съм и следа много отблизо случващото се на Балканите, по Балканският път и моята страна, Словения, е, също бе притисната в един момент и се почувства някак изоставена от другите. В момента Балканския път е затворен, закрит. Е, решението бе взето едностранно, а също същевременно виждаме че е, всеки ден има жертви и хора, които е, прекусяват нелегално реката по гръцко-македонската граница. Какво можете да направите? Е, какво можем да направим? Просто да, ще затворим още една граница, за да създадем още повече незаконни е, пътища за пристигане в Европа и, и какво ще отворим отново Средиземно море, защото с пролетта ще започнат е, приижданията е, по море и все повече и повече хора ще се давят. И, и, и това, това ли искаме? Госпожа Стивенс. Ja, dankjewel, voorzitter. Благодаря, господин председател. Предвид кризата в Гърция и тежката хуманитарна криза, на която сме свидетели в Гърция, бе предвид бе предвидено финансова помощ за страните, които не могат сами да се справят с предоставяне на хуманитарната помощ. 700 милиона са предвидени за следващите години, които а, средства са предвидени за осъществяване на конкретни проекти. Моят въпрос е следния. Защо изведнъж вече нямаме достатъчно логистика, защо трябва местните неправителствени организации да поемат всичко в свои ръце. по интервенция. Госпожа Обиел, благодаря ви. Не, не пред много благодаря на господин министра за неговото изказване. Знаем, че става дума за ситуация, която беше предизвикана от Европейския съюз, от войните, които водим и затова трябва да се търси решение на европейско равнище. Но факта, че няма законен и безопасен път за достигане на Европа чрез затварянето на границите, доведе Гърция до настоящото положение, за което тя не носи отговорност. Напротив, Европейския съюз носи отговорност. Но вие трябва да се покръщате за тези хора, тъй като те се намират на територията на вашата страна, а вие, разбира се, няма да възпрепятствате идването на хората, на тези хора по море, както опитваха да предложат някои министри в Европа. Много Европейския съюз налага мерки за бюджетна дисциплина, за съкръщения в Гърция и се питам дали тази економическа политика води до допълнителни економически трудности за Гърция в момента, в който трябва да се справите с, с, пешенската криза. Дали по някакъв начин трябваше да поискате по някакъв начин облегчаване на изискванията по меморандума, за да облегчите положението си? Първият ми въпрос. Втори въпрос. Критикуват ви различни а, държави членки, представители на опасни институции, включително и на Европейския парламент, както чухме днес. Въпросът ми към вас е следният. Имате ли усещането, че сте поставени под натиск, въпреки че правите всичко по силите си в гръцкото правителство? Смятате ли, че сте поставени под по-голям натиск днес с други държави, които водят ксенофобски политики, затварят границите, държави, които водят политика не отговаряща на изискванията за хуманитарно отношение към бежанците? Смятате ли, че вие сте дискриминирани спрямо тези държави? Благодаря ви. Благодаря ви, колеги. С това изчерпахме членовете на комисията Либе или заместници в комисията Либе. Имаше други колеги, които поискаха думата, но те не са нито членове на комисията Либе, нито заместници. Виждам, че вие настоявате да вземате думата. Uh, Съм специалист по невербална комуникация. И мога да ви кажа, че към момента имахме много добър тур от въпроси и отговори. Искам да дам възможност господин министър да отговори на, на зададения му ам, зададените въпроси. А, има колеги, които не са членове на комисията Либия, не са заместници, не искат да зададат въпроси. И а, за да запазим а, добрия дом, да, за да има мир а, и за да дадем възможност на господин министр да отговори, ще дам думата на тримата колеги, които пускаха думата. Първи пуска професор Мария. Ще ви помоля да вземете думата, ако ще помоля да, да спомня списъка на ораторите, тъй като трябва да приключи 16.45. Δεν σας άκουσα να πείτε τίποτα για τις παρανομίες των... Благодаря ви. Господин министр, нищо не казахте за незаконните действия на Скопие. Те затвориха границите в противоречие на международното право. Погрешно нарекохте държавата Македония, бивша Югославска република Македония. А, това беше грешка, защото тук в а, Европейски парламент се водеше война за името и ние тук наричаме държавата бивша Югославска република Македония. И тази държава наруши международното право, като затвори границите си, като не прилага конвенцията от Женева от 1951 година относно на бежанците и а, бежанците, които се опитаха да навлязат на територията на страната, бяха посрещнати с, с, с отворен газ и с водни уръдия. И това се случи на територията на Гърция. В отношението на страната към бежанците е абсолютно нехуманно те е, оказват насилие срещу жени и деца. Те напра... изградиха пробойни в оградите, които самите те бяха построили и избутваха хората през е, тях обратно към гръцката територия. Това е абсолютно недопустимо. Тази държава предизвика проблемите в Идомение. Балканският път беше напълно легален, съгласно решението на съвета на държавните мислени ръководители с участие на Западните Балкани от октомври 2015 година. Имаше също така решение на съвета на министра от 17 декември и там официално се беше наречен пътят на Балканите, балкански път. Не може той да бъде затворен така без никаква консултация с Европейския съюз страна на държава. Това са едностранни действия, които не са допустими. А вие, господин министр, не предприехте никакви мерки, нито пък гръцкото правителство. Това е проблем, при който са изправени хиляди беженци, които са изтласквани в момента от другата страна на границата. Κύριε Πρόεδρε, επομένως θα μου συγχωρήσετε Съответно, сме свикнали на малко по-низките си Тук може би аз съм виновен за тази тенденция в нашата комисия. Господин Войт е пълноправен член на нашата комисия, така че ще ви дам думата. Ами, Благодаря, господин председател, че малко ме позабравихте, но въпреки това ми давате думата. Първо, установявам, че всички говорят за европейски проблеми. Явно в политиката се забравя принципа на причинителя. Защото откъде идват всъщност тези милиона... Защо идват тези милиона беженци? Ми това са... Американците са виновни за това. Хубаво е да попитаме също така и американците. Колко от беженците те ще приемат? Сега, относно статистиката, която вие казахте. Вие казахте, че Гърция предоставя седмично 10 000 места. Това наистина за тази малка страна е огромно постижение. Но казахте, че ежедневно 2000 са хората, които влизат в... което означава седмично 14 000 беженци. Тоест, вие калкулирате на седмица 4 000, които не можете да приемете, които са 200 000 на година. Как възмерявате, се справяте с тази а, а, ситуация? Казахте, освен това, че сте поискали 200 получили сте 8, а 12 най-скоро време ще получите. Но как, какво възнамерявате да направите с 100 кораба? Като е, ОНЕ реши тази седмица, че хората не бива да се връщат обратно. Ако имате 100 вместо 8, ще имате 12 пъти повече беженци в Гърция, отколкото до сега. Какво ще правите с тях? И последно. Връщането и е, преместването и преговорите с Турция. Явно са се договорили доста неща с Турция, което означава, че за всеки, който е, е върнат, след това трябва от Турция да бъде прият, и в това число и в Гърция. Ами, всъщност статистиката няма да се промени. Тези хора, които ще се върнат, те са хора. Те не са цифри, които и статистика, която се връща обратно. Много благодаря за проявеното търпение за тези два тура от въпроси. И аз искам да добавя нещо към казаното, към въпрос на госпожа Келър относно дъблиската система. Споменахте редица от инициативите на нашата парламентарна комисия, например, ние активно работим по въпроса за хуманитарната помощ. Вие появихте скептичност. Може ли ви да отговорите на някои от въпросите? Защо смятате, че имаше проблем с правното основание? Ще ви помоля да отговорите на този втори от въпроси за 10-15 минути. πολλές ερωτήσεις. Πολύ καλό είναι αυτό. Αν ξεχάσω... Благодаря ви. Ами, ако пропусна някой въпрос, предварително се извинявам. Припомнете ми. Започваме с финансирането. Бих могъл да го съчетая с няколко други въпроса. Има ли достатъчно европейско финансиране за Гърция? за да можем да отговорим на потребностите на мигрантите. В дългосрочен план отговорът е със сигурност не. Но в краткосрочен план всъщност не е лесно да се освоят тези средства, защото нещо се случва в момента на секундата. А финансирането на европейските средства се отпуска много по-бавно, което по своя страна води до проблеми. А Ето нещо. Тези средства не се отпускат за справяне с беженската криза в момента. Говорим за средства, които бяха отпуснати на Гърция в началото на 2015 година в рамките на един 5 годишен план за беженците. Това са тъй наречените допустими фондове. Така, например, от, са 100 000 евро за обучение на полицейски кучета за търсене на наркотици. И това са средства, които ние не можем да отделим за осигуряване на прехрана на бъженците, например. Можем да се опитаме да ускорим процедурата, но процедурата си остава бавна, което никак не ни помага. Надявам се извънредното финансиране всъщност да бъде отпуснато по-бързо. Затова и не се съгласихме с предложението за хуманитарна помощ. Тук говорим за предложението на господин Стилянидис за финансиране на международни органи и НПО и всъщност през тези институции финансирането да стигне до Гърция. Не се съгласихме с това предложение, защото доколкото аз разбирам тази процедура, по този начин ще да се увеличат средствата за Гърция. Ние обаче бихме предпочели друга процедура, но както и да е тъй като се нуждаем от тези средства, а ние наистина се нуждаем от тях, затова и изключихме това споразумение с помощта на Европейската комисия. Също така получихме уверение, че НПО няма да получат средствата и да правят каквото си искат с тях, а че неправителствените организации и другите международни органи ще получат средствата, за да изпълняват програми, предвидени в националният план. Тоест, не всеки може да си прави каквото иска с тези средства. Всяко едно от действията, които се осъществява с тях, трябва да са одобрени на национално равнище. Госпожа Фозенберг е, има право. Когато казва, че на правно равнище, а не на идеологично равнище или на равнището на добрата воля, не бива да се е, объркват бежанци с економически мигранти. Всяка държава Независимо дали този факт и харесва или не, трябва да вземе прави този факт. Това се случва и в Гърция. Тълкуването на тези понятия със сигурност осложнява положението, защото то е различно във всяка държава и аз не мога да кажа с какво би трябвало да се ангажира Европейския съюз. Споделям притесненията ви относно окончателните решения. И дори когато тези окончателни решения са погрешни, погрешни аз поделям вашите притеснения. Затова и сме, съм тук днес, за да ви помоля да окажете натиск върху вашите правителства. Мога само да кажа, че има решение на господин Абрамополос, където се говори за 6000 месечно. защо внезапно се увеличи потока от, от бешенци. Това беше един от въпросите, които ми бяха зададени. Не си спомням вече кой го зададе даже. През пролета, както знаете, Исламска държава Установи контрола си над Палмира и малко по-късно над Алепо. След това през месец юни програмата на ФАО буквално се сри, срина, училищата затвориха, а през месец септември програмата за продоволствена помощ напълно спря да функционира. Така че имаше редица от външни фактори, които се отразиха върху положението в Сирия с трагични последици. Затова имаме нужда и от още повече европейски подход редица членове на Европейския парламент споменаха възможността за законна миграция. Нашата позиция по въпроса е ясна. Ако няма законни възможности за миграция, ще има все повече и повече незаконна миграция и все повече потоци от бежанци. Такава е действителността. Има достатъчно научни изследвания и стати посветени на темата. Това е въпрос, който се изучава в университетите и ние сме убедени, че това се случва при едностранни действия. Намалява законната миграция, което съвсем естествено води до увеличаване на незаконната миграция. Доколкото е пък свързана значи, че макар всички да твърдим, че положението е под контрол, редица държави членки започват да изграждат а, огради, за да не може никой да навлезе на тяхна територия. И аз мога да ви уверя, че Гърция не иска да насърчава подобни незаконни потоци от мигранти. Разбира се, ние не стреляме по хората, не оказваме друг вид насилия, няма да ги се опитваме да контролираме потоците с сълзотворен газ, защото виждаме хора, които се връщат на наша територия, об, обгазени и пребити в други държави. Някой спомена решението в Австралия. Според нас това е възможно най-лошото решение. Австралийците потопяват корабите, изолират хората в на отдалечени острови и изобщо създават такива ужасяващи условия, които карат условията, в които са живеели аборигените при появата на първите европейци в Австралия, направо прекрасни в сравнение с условията, в които живеят днес беженците там. Така че ние ще се придържаме към избраният от, наш, от нас подход. Фронтекс охранява външните граници на Гърция. Чуват се твърдения, че Гърция не е в състояние да опази външните си граници. Това всъщност означава, че Фронтекс не може да опази външните ни граници. Защото нашите гръцки служители работят в сътрудничество с Фронтекс. Така че тези твърдения чисто и просто са митове и легенди, които непрестанно се повтарят в тази безкранна е, война на обвинения срещу Гърция. Заедно с 27-те министри отидохме с кораб от Меделини е, на линията на, мор, на морската граница между Гърция и Турция дойде един кораб и аз попълнях мислите как очаквате да опазим тази граница. Не можем да върнем хората обратно в открито море, защото съгласно Женевската конвенция, съгласно международното морско право, трябва да спасите хората. Длъжни сте да спасите хората в открито море което в случая значи, че ние трябва да ги, в момента в който те се възоват на наша, на нашите териториални води, ние сме длъжни да ги спасим и да ги заведем до безопасен бряг, което в нашия случай означава на гръцка територия. Добавя се и ролята на НАТО. НАТО дава инструкции на гръцките, гръцката пъгова охрана да, да гарантира, че спасяването ще се осъществи в териториалната година Турция, за да бъдат хората върнати на турска територия. Това са прекрасни препоръки, но към момент нищо не се случва на практика. И оттам трябва да се започнат всичките ни усилия. Усилията ни трябва да бъдат насочени за намаляване на потока беженци, избащи от Турция. Защото ако не намалим потока, ще продължаваме да говорим за това колко хора трябва да бъдат върнати, как да бъдат върнати и а, трябва да започнем всъщност да, да решаваме проблема много по-рано, преди хората са скачили на лодките. Колегата от Испания беше напълно прав за това какво може да се направи в горещите точки. Аз просто исках да дам един пример за това как може, ако ни помогнете, да работим по-добре. Иначе съм съгласна с вас. В тези центрове могат да се изпълняват много задачи едновременно и ние вече по-добре знаем как може да функционира този вид центрове. Какво ще ни ще вземе съвета? бихме искали съвета да вземе решение за законна възможност за преместване и презаселване на бежанците. Бихме искали също така да се дадат възможност за връщане и обратно приемане. Тоест, нищо различно от това, което Европейския съюз, Европейския съвет взе като решение минали септември, ако не се лъжа. Нищо ново не искаме. И с Турция е част от това решение. Ние искаме възможности за законна миграция. Искаме проблема с межанците отново да се превърне в европейски проблем, защото това не е само гръцки проблем. В Гръция може би ни се струва, че проблемът е гръцки, но никога няма да приемем, че той е само наш проблем. Ясно е, че меморандумите и изискванията за бюджетни економии създават огромни трудности при справянето с беженската криза. Ясно е също така, че се оказва натиск върху нас чрез ксенофобските политики на други държави членки, защото ние търпим последиците от тези политики. Но е ясно също така, че тези политики вредят не само на Гърция, но и на цяла Европа. Така че всъщност цяла Европа е поставена под заплаха и под опасност от подобни практики. Въпросът е дали ще живеем в Европа на посещението или Европа на средновековието, защото сега има опасност да се върне към средновековието. А предполагам, че това е нещо, което никой не желае. Отново с споразумението с Турция. Ние искаме да бъде постигнато споразумение с Турция, защото Турция или ще бъде част от проблема, или ще бъде част от решението. с е, пълно право поставяте под съмнение възможности за изпълнение на това споразумение. С е, пълно право поставяте под съмнение факта, че няма да има нарушаване на международно право, на международни конвенции и т.н. Но искаме да бъде постигнато споразумение съгласно рамката, договорена на последния съвет, едно споразумение, което се вписва в рамките на международното право и на международните споразумения. А онези, които искат да няма никакво нарушаване на международното право, трябва да гарантират, че ще бъде договорено още по-добро споразумение, което да гарантира зачитане на правата на всеки един мигрант. Ние също така порицаваме и осъждаме всяко незаконно действие от страна на Скопие. Може би някои хора не забелязват, че го правим или не искат да го видят. Но в степента, в която сме в състояние, настоявахме Балканският път да остане отворен, докато не се намери друго решение. Е, всичко това е ясно. Можете да го прочетете в различните ни изказвания. А как функционира хуманитарната помощ и как функционират НПО на наша територия? В началото на кризата имаше много голямо объркване. НПО се опитваха да помогнат, когато държавните служби не се справяха. Много често се полагаха ненужни усилия всъщност. Но ролята на НПО беше важна, защото те отговаряха на нуждите и потребностите на беженците, когато държавните служби не можеха да го сторят. Малко подобно на това, което се случи в Съединените щати по време на урагана Катрина. Така че НПО наистина много помогнаха, но едновременно с това някои НПО действат по такъв начин, че се стига до смъртни случаи, като тези, с които станахме свидетели наскоро при опитите да бъде на границата. Така че постепенно нашите усилия се промениха по вид естество и сътрудничеството с НПО стана по-успешно. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин министър. Преди да напуснете залата, скъпи колеги, искам да отбележа, че координаторите взеха решението да ви поканим днес тук. По предложение координатора на групата на Обедената левица, госпожа Ернст, ми се струва, че това решение беше отлично. За първи път е, чухме гледната точка на правителството на Гърция и беше добре да чуем и вашата гледна точка. А също така се надяваме, че вие като министър в една страна, изправена пред толкова тежка криза, разбирате опита и познанията на членовете на Европейски парламент. Ние не сме просто консултативен орган, имаме много е, добри познания и много богат опит по отношение на Турция, например. Ние искаме хуманитарната помощ да стига възможно най-бързо до нуждащите се. Ние сме тук, за да работим конкретно. И мисля, че това ви стана ясно за въпросите, които ви бяха зададени. Така че сме тук днес с вас, за да намерим решения. Това е нашата цел. Поздравление за това, че успяхте да те издържите на интензивният ритъм на работа. Отговорихте на огромен брой въпроси за кратко време. Много ви благодаря още веднъж и накрая мога само да ви пожелая успеха при толкова тежки те обстоятелства, при които сте изправени. Ние сме до вас, ще ви помогнем да намерим решение, докато това е възможно в посилите на Европейския парламент. Благодаря ви. Colleagues, um, sorry for the... Колеги, извинявайте. We, um, move to... Извинявайте за породения малко хаос. Сега преминаваме направо към точка 15. Извинявам се на господин Чунтес. за това, че малко закъсняхме с неговия въпрос. Става въпрос за въпрос към комисията на 29 септември относно въздействието върху гръцката економика на кризата с беженците. Веднага преминаваме към господин Чунтис. Имате думата, а след това комисията има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че се извинихте. Разбирам ви. Разбира се, моят въпрос е свързан и с темата, която обсъждахме. Мисля, че всички напълно проявяват разбиране. Това въпрос за член 30, алинея 4, които се прилагат. И в тази връзка имам въпрос към комисията. Комисията не отговори е, своевременно, закъсня с 4 месеца. Затова се позовавам и е, на, позовах на член 30 от е, правилника за вътрешния ред. Така че благодаря ви наистина, че е, включихте моя въпрос. Въпросът ми беше каква помощ може да бъде предоставена на гръцките острови, имайки предвид а, огромните размери на кризата с бежанците. Нямам предвид а, помощта сега, която ще бъде предоставена за настаняването, но имам предвид най-вече на помощта, която трябва да ще да бъде предоставена на Егейските острови от септември още миналата година. Европейската комисия получи конкретна информация от гръцкото правителство, относя, що се отнася до въздействието на увеличения приток на беженци върху гръцката економика и в частност върху сектора на туризма. Намалели са резервациите на туристите, в частност и в тези острови. Разбира се, че моят въпрос е свързан с предходната дискусия. Но както и да е, комисията или не е подготвена да реагира на тези наистина всеобхватни проблеми. Едва през февруари получих отговора, но отговорът ме удовлетворява, затова Всъщност получих отговора на 27 февруари, отговора не ме удовлетворяваше, за това помолих да се задейства тази процедура и изслушването тук в комисията. Комисията всъщност а, обяснява какви са а, средствата от последната дния програмен период. Но това не е отговор на тази наистина извънредна ситуация, която се намира Гърция. Така че тази ситуация, този проблем се отразява върху цялостната економика на Гърция. Комисията казва, че може да се предостави помощ посредством международни организации, но това няма нищо общо с моя въпрос. аз попитах каква регионална помощ, какви средства конкретно могат да бъдат предоставени на егейските острови, за да се реши а, отчасти въпроса с беженците и съответно отражението върху а, економиката на Гърция. Ами, щом като комисията толкова се бави с отговора на един такъв кретен, конкретен въпрос, много ясно, че ще се увеличи ксенофобските настроения. Сега, първият ми въпрос сега конкретно е с увеличението на ДДС. Комисията може ли да каже дали е предвидела нещо в регионалната програмата за регионално развитие, дали е говорила с, с гръцкото правителство за средства от тази програма и съответно за връщанията в Турция. Е, и задължението, което комисията предяви да се подават е, е, заявления за обежище в Гърция и едва тогава да се преценява дали да се върша. Председателят. Исках да обясня защо всъщност започнахме тази процедура. Разбира се, отговорът на комисията не беше удовлетворителен. Затова решихме да включим процедурата по член 30 Разбирам вашите притеснения. Така че сега ще дадем думата на комисията. Съжалявам, нямате много време, но моля ви наистина да отговорите на а, основните а, ключови въпроси на господин Чунтис. Знаете ли кой ще отговори? Не сте решили ли кой ще отговори? Uh, sorry, we, uh, we will split the work because that... Те просто решихме, два са основните въпроси и ние ще uh, се разделим за, по първо по закъснението. Съжалявам, имаше обмен на писма между нашия заместник, заместник председател и председателя на комисията. Наистина ще направим всичко възможно да намалим закъсненията. Имахме много въпроси. Въпросите всъщност миналата година, от миналата година се удвоиха, така че наистина това е причината за закъснението. А сега дам думата на колегите ми. Uh, I mean, on, on the substance, our understanding... Сега, по същество. Доколкото разбирам въпроса, явно имаше някакво недоразумение, но а, а, става въпроса беше за финансовия та подкрепа във връзка с а, а, миграционния натиск. Именно поради тази, така, така поне разбрахме въпроса ние и за това предоставихме и този а, а, а, отговор. Това са двата средства за а, вътрешни работи, за фонда за миграция и интеграция, както и за вътрешна сигурност. А, те са предвидени с средства а, за а, спешна помощ а, и ние сме писали някъде около 50 50 милиона евро, които сме предоставили на Гърция. Сега, що се отнася до друг вид помощ за островите, за да се смекчат негативните, негативното отражение върху економическото развитие, то отговорът трябва да бъде допълнен от колегите ми, които отговарят с структурните фондове и социалния фонд. Аз е, нямам мандата да отговоря от тяхно име, разбира се, но разбирам, че съществуват регионални оперативни програми за островите, за различните региони на а, а, Гърция. Мисля, че за Гърция те са 13 такива оперативни програми за регионите. И със сигурност е възможно а, тези програми да бъдат а, адаптирани към а, сегашните а, нужди и да се по този начин да се отговори на притесненията на а, евродепутата. Но, както казах, аз не разполагам с информация по тези фондове. Um, да, колеги, моля ви, наистина придържайте се към ограниченията за време. Мисля, че поне от комисията получихме наполовината отговори да, подобни процедури никога не са наистина удовлетворителни за съответните евродепутати, които са задали въпроса. Но, а, моля ви, отговорете съвсем, съвсем накратко, защото нямаме време. Една минута! Може ли да се справиш с една минута? Да, благодаря, господин председател. Аз нарочно повторих въпроса си, за да разберат всъщност колегите от комисията за що решихме тази процедура. Аз всъщност аз не разговарям сам с себе си и комисията, разбира се. Въпросът е наистина много по-общ. И той е доста притеснителен. А именно, как контролираме дейностите на а, комисията? И ние спращаме само пет въпроса на месец. Ми защо, защо се забавя толкова? а понякога те изобщо не отговарят. Ако ние искаме да си вършим ефективно работата, а именно контролирайки изпълнителната власт, то просто трябва наистина да се да има и такъв обмен. Комисията е просто да каже. Когато ние, ние ги попитаме нещо, винаги казва, да, да, да, добре, но нямаме конкретни отговори. Ние говорим за регионална политика, в случая за а, островете. Това са конкретни въпроси. Това са регионални политики. Те трябва да бъдат, да отчетат отражението на миграционната криза. Благодаря на всички колеги за вниманието. Председателят. Да, благодаря, благодаря наистина за това, че добре представи своята позиция. Колеги, нека сега да преминем към 16-та точка подготовка на след изборнията ни е преглед на МФР 2014-2020 година. Докладчика на това становище е Лора Агея от Европейско движение за свободи. Така че моля ви спазвате срока за подаване на измененията, който е 4 април Искам да благодаря и на докладчиците в Сянка за обмена на а, становища. Мисля, че съвсем бързо можем да справим с тази точка. Имате думата. Cari colleghi, l'Europa sta attraversando un periodo estremamente difficile, forse è il più duro dalla sua creazione. Da un lato... Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Така, сега от една страна, разбира се, сме справени с економическата криза, от друга страна с различните административни мерки в Брюксел и държавите членки. И от друга страна, разбира се, с, сме справени с мигра... миграционната криза. И а, прегледа на МФР всъщност е една възможност да се определят нови приоритети, за да се справим с новите а, предизвикателства а, в Европейския съюз. И в моето становище аз се опитвам да а, посоча онези фондове, които всъщност а, са предвидени за а, зоната а, свобода и сигурност и те всъщност не са изчерпани, т.е. налични са повече средства и те могат да бъдат използвани за бъдеще по-ефективно. Трябва да раз, разработят повече ресурси, особено по, за фонда за миграция и интеграция и по-добре да се определят приоритетите, имайки предвид настоящата криза с беженците. Освен това, трябва да се придат повече средства също така и за Европейската гранична полиция. Нуждаем се от нови законови средства, начини за да могат хора извън Европа по легален, законен начин да дойдат при нас. И разбира се, трябва да насочим повече средства също така срещу превенцията и спирането на ксенофобски идеи. Предвиден е оперативен фонд също така за ам, спасителни акции по море, което означава, че и тук трябва да се набавят средства. Този фонд за 3 милиарда за беженците в Турция наистина надвишава европейския бюджет. Освен това, в никакъв етап целият този процес парламента не е бил консултиран. Това е недопустима ситуация. Наред с Разбира се, политическите и хуманитарните е, елементи в това споразумение, наистина трябва да се отчитат и бюджетните елементи, защото парламента ще, на парламента ще, бъде, парламента ще бъде изправен в пресвършена ситуация, пресвършени факти. Ние трябва да подпомагаме беженците. Тези средства в Турция за какво ще бъдат разходвани? Така че наистина апелирам комисията наистина да създаде по-добър механизъм за контрол за това как се разходват средствата от фондовете. Даже очаквам да се влуши ситуацията. До края на тази година обаче а, наистина трябва а, да е, определим реални приоритети за международната е, многодишна финансова рамкова. От това какво се нуждаем и ясно да се разпишат приоритетите и какви да бъдат, е, какъв да бъде приноса на всяка една страна. И се надявам да продължим нашето сътрудничество и разбира се, се надявам това становище на парламента да бъде а, а, прието. Колеги, съвсем накратко ще помоля докладчиците в Сенка да се изкажат. Съвсем накратко. Да, съвсем накратко, господин председател. мисля, че е напълно учтиво, разбира се, да си следваме нашата процедура. Аз оценявам работата на докладчика и темата за това, че се насочва вниманието си върху миграционните проблеми. Защо, ако наистина трябва да започнем този е, целият процес е, и, и да решим е, проблемите в Гърция, то наистина трябва да предоставим допълнителни средства. Освен това, трябва да се да не се забравят 700 хиляди милиона евро за хуманитарна помощ, които би следвало да бъдат представени на Гърция през следващите три години. Това е един въпрос за хуманитарната помощ, който е хубаво да бъде поставен, зададен в, доклад, в нашето становище за доклада за тази хуманитарна, цялата хуманитарна работа и дейност трябва да бъде финансирана по някакъв начин. Наистина оценявам високо това, че се споменава кризата с беженците и наистина подкрепям становището. Даниел Диоти има думата. Социалисти и демократи. Да, благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на докладчика за отличната работа. Ние, разбира се, също искаме да дадем своя принос. Аз също искам да, се, да обхвана няколко въпроса. Точка трета трябва да се предвиди повишение на сумата. Още през 2013 година казахме, че трябва да се предвиди по-голяма гъвкавост за фонда, особено за фонда за вътрешна сигурност. От тогава ситуацията не беше толкова драматична. Освен това, клаузата за форс-мажорни обстоятелства, особено сега, когато трябва да приемаме толкова много беженци и не разполагаме с нови финансови инструменти, наистина трябва да помислим какви средства ще бъдат отпуснати. По становището, искам да кажа също така следното от това становище. А, трябва наистина да бъде доста смело. Наистина трябва да прекрачим някои терминологични а, граници. Тоест да наистина да разглеждаме нещата не само теоретично. Трябва да изготвим документ, в който не говорим само за кризата, не говорим само за различните видове кризи, а говорим за това, че трябва да се постигне нормализиране на миграционния процес. Миграционните потоци няма да спрат. Ние трябва да ги планираме. Затова се нуждаем от средства, а не само просто за да, а не да изпадаме в критични ситуации, като сега. Второ предложение. В... Трябва да се разграничава между въпросите за е, сигурност и въпросите за бежанците и обежището. Не бива да се е, смесват двете теми. И разбира се, е, това, трябва, това разграничение трябва да се направи също така и в самия бюджет. Оценявам текста за Турция. И това, което се отбелязва в а, а, доклада, а именно че парламента е изключен от а, този процес на договаряне с Турция. и не бива да се създава финансов инструмент извън регулярния европейски бюджет. Наистина апелирам към едно становище с смел текст. Нека да бъдем по-смели в нашия, нашия изказ. Благодаря ви. Да припомня още веднъж, че срока за внасяне на измененията е 4 април и е, приемането ще бъде на 30, 30 май тук в е, комисията, а в а, е, комисия бюджет на 15 и 16 юни. Колеги, нека да преминем към е, следващата точка, 17-та. So, Госпожа Лористън ще бъде председателя на нашата комисия по време на изслушването по следващата точка. Uh, колеги, сега минаваме към последната точка от дневния ред. Обмен на мнение с госпожа Рози Бинди, е, председател на Комисията за парламентарно разследване на антимафиотските дейности. възможност да разговаряме с нея в края на 2014 година и се надявам, че и сега ще можем да обменим мнение и да се възползваме от взаимното познание на някои проблеми. Вие работите по най-различни проблеми. Знаете, че ние също работиме по най-различни проблеми от типа на създаване на Европейска прокурорска служба, реформата на Евроджус. както и всичко свързано с незаконодателната работа по въпросите с борбата срещу организираната престъпност. Разполагаме в момента с 15 на минути, пред кои, през които вие ще ни представите вашата работа, а след това и нашите докладчици могат да вземат думата, но вече и тъй тъй сме доста закъснали. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. От името на нашата, на нашата комисия и на нашата е, делегация. Благодаря ви за това, че ме поканихте отново. За нас е чест. Ние сме се срещали нееднократно. Последният път а, разговаряхме преди повече от година. Тогава ни отправихме призив към парламента да продължи започнатата от предишната предишната легислатура работа тъй като вие бяхте изработили един доклад, който бе от огромна полза. Ние призовахме към създаването на нова комисия, която да посвети своята работа на борбата срещу мафиотската дейност и посочването на докладчик. за доклад на това, на тази тема. Междувременно а, е, е, разполагаме с доклада на госпожа Ферара, на който бихме искали да реагираме същевременно, следим и вашата дейност по тези въпроси, която вие сте много, много активни. Борбата с, срещу мафията е предизвикателство не само за Италия, която е страната люлка на това явление, но а, и за а, останалите европейски страни, а и много, много и в много страни отвъд Европа, където се е разпростряла мафията съгласно доклада, който тази година бе изработен от прокуратурата за борба с мафията, съгласно този доклад, както казах, се в този доклад се посочва, че мафията е се е превърнала в световно и явление. А, нашата борба се възползва и използва специфични инструменти, които са много ефикасни. Също така разчитаме и на много, добър, на, е, много добре организирани състави, по полицейски, на магистрати и така нататък. Разполагаме също така и с подходящо законодателство, но бихме искали тази борба някакси да излезе отвъд границата на тази страна, на нашата страна. В доклада на госпожа Ферера се посочва, че всички държави членки а, трябва да дадат видимост на а, явлението. Ние не трябва да а, преследваме единствено а, следствие на извършени престъпления би трябвало да се мобилизираме и да преследваме мафиотските формации. Принадлежността към мафиотска организация създава много силни структури, силни връзки тези, организации, в тези организации цари много строга иерархия и строги закони на мълчание и послушание, които позволяват едно много силно противопоставяне на а, националните органи. Благодарение на тези принципи мафията все повече и повече придобива глобален мащаб и разполага с огромни средства. в в доклада се описват начините по кои, то, начините на действие на, на, на мафията, която използва все повече е, законни способи, за да е, бъде е, видима да придобива законност, без същевременно да се е отказала от е, едновремешните си е, методи, като насилие и други. Чрез корупция на експерти, финансови оператори, предприемачи чрез корупционни действия мафията придобива влияние върху економическото развитие на нашите е, страни. Мафията има свои свои канали, свои контакти в политическия свят, економическия свят и кукуру корупцията се е превърнала в мощно оръжие на е, мафията. Може би ще трябва, трябва да използваме същите методи, с които, които използваме с борба с насилието. Също така в документа се подчертават тесните връзки между организираната престъпност и миграционните процеси, на които сме свидетели в последно време. Корупцията, използване на публични средства, действия върху околната среда и други. Но смятам, че трябва да да съсредоточим нашите действия най-вече с в борбата срещу трафика на наркотици, по-специално а, някои клонове на мафията, които посвещават своята дейност за разширяване пазара на наркотиците. Печалбите от тази незаконна търговия са равностойни на брутния вътрешен продукт на големи индустриализирани страни получените средства след това се инвестират в економиката. Така че необходимо е да, бъд, да бъдат конфискувани средствата, придобити от незаконната търговия на наркотици, преди те да, бъдат, да се влеят обратно в е, законната економика. Това е европейски, но и е, световен, и световно явление. Също, също така бих искала да привлеча вниманието ви върху фалшифицирането на продукти, било то в агрохранителната верига или а, други изделия. Това е стратегически економически отрасъл за голяма част от европейските страни и а, посегателствата на мафията имат и пряки, преки последици върху здравето на а, европейските граждани. Бих искал също, бих искала също така да, ви, да предложа на вашето внимание а, изследвания, които са проведени от различни а, неправителствени организации, не само от а, службите на прокуратурата. Ще се спра също така с няколко думи на а, връзките между мафията и тероризма и мафията и миграцията и миграцията трагедиите, породени от миграционните кризи. Съизвестно е, че има много тесни връзки между мафията и тероризма и мафията става източник на финансиране на тероризма. В момента сме свидетели на а, разгаряща се война в Европа и ако искаме да се пребориме с тероризма, трябва да се бориме с унези, които подпомагат и финансират тероризма, т.е. италианската мафия. в е, след години упорита битка Италия успя да се пребори с тероризма в нашата страна, но не сме успяли да разрушиме връзките между тероризма и е, мафията защото е, те, те, те, тези връзки на практика подкопават е, основополагащите принципи на Европа, на демокрацията, на е, гражданствеността. Превенцията може да бъде един от начина един от начините за борба с мафията и за подпомагане на европейският строеж, на строежа на бъдеща Европа. За това се обръщаме към Европейския парламент с а, молба да обърнем внимание на начина по който институциите биха могли да а, подпомогнат а, това, борбата срещу това явление, чрез създаването на Европейска прокурорска служба, която а, би а, могла да води специ, специфични и специализирани разследвания и а, да възпре проникването на мафията в някой от а, стратегическите економически отрасли, да се създаде оперативна мрежа за обмен на информация а, по въпросите за ма, на мафията, а, включително да се създадат механизми за отнемане на а, имущество, придобито по незаконен път и също така да се създадат необходимите механизми, като обаче се насърчи а, една синергия между а, различните слоеве на на обществото с, с активното участие на гражданите. Ако мафите са в състояние днес да е, скрият е, незаконните си действия под, в е, един е, в една законна обвивка, то ние трябва да организираме активна борба. Това е наше гражданско задължение, нашето задължение като граждани на Европа. Благодаря ви за вниманието. Надявам се, че ще можем да обмениме мнения и информация, стъпвайки на доклада на вашата на госпожа Ферера, както и на решения на бюджетната комисия за изработване на инструменти за борба и иземане на незаконно придобита средства. За вашата работа дам думата на госпожа Ферар. Тути компоненти на комисионе. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на всички членове на Комисията за борба с мафията на Италианския парламент, които са днес сред вас. Жалко обаче, че Залата е толкова празна. По-голямата част от колегите, които присъстват, колегите от Европейския парламент, са италианци. Това е вероятно дължи на факта, че времето доста напредне, че колегите сигурно са ангажирани в а, други парламентарни комисии, но наистина съжалявам от е, сравнително слабото присъствие на членове на Европейския парламент, е, защото ние полагаме много усилия за да се подобри осведомеността сред всички и за да осъзнаят всички заинтересовани страни, че трябва да се води борба срещу мафията на европейско равнище. Прекалено дълго борбата срещу мафията се смяташе за национален, дори за местен проблем. А всъщност полето на действие на мафията е цяла Европа, дори по-широко. Бих казал, че тя действа международно. И както каза госпожа Бинди, докладът, чийто автор съм, се съсредоточава именно върху този факт. Колко важно е да се осъзнае компонентът асоцииране на този вид а, организации. Също това колко, колко опасни са мафиотските организации и колко е голяма силата на натиск, която те могат да упражняват. Много често се съсредоточаваме върху тежките престъпления, които обикновено са крайния резултат от дейността, но трябва да се съсредоточим и по-нагоре по веригата на дейността на мафиотските организации и да разгледаме въпроса за асоциациите на организираната престъпност. Ето защо нашата цел беше да дадем обща представа за връзката, които съществуват между организираната престъпност и корупцията. Опитахме също така да излезем с предложения както на регламентарно, така и на оперативно равнище. От а, регулативна гледна точка, за нас е добре да има минимални изисквания, минимални правила за борба с организираната престъпност. Така, например, трябва да бъдат определени елементите, които характеризират организираната престъпност, включително и на европейско равнище. Организираната престъпност, мафията до момента се възползваха от разминаването на наказателно-правните разпоредби в отделните държави членки. Те също така се възползваха от недостатъчното преследване, наказателно преследване на организираната престъпност или липсата на специфични органи за борба срещу мафията в някои държави членки. Организацията на, престъп... на организираната престъпност също така се възползваха от факта, че борбата срещу асоциациите на организираната престъпност се смята за приоритет в някои държави членки. Това само доказва, че липсата на минимални основни критерии за борбата срещу организираната престъпност всъщност улеснява разширяването и разпространяването на този вид престъпни организации. Ето защо трябва да действаме незабавно и да действаме с цел хармонизиране на европейско равнище и пак на регламентарно равнище. За нас е много важно да има минимални разпоредби за правонарушения, свързани с опазването на околната среда, защото те са пряко свързани с дейността на годината престъпност в държави като Италия, Франция и не само в тях. Ето защо е важно да имаме минимални общи правила и минимално различна хармонизация и в тази област. Също така трябва да се гарантира закрила на свидетелите, трябва да се гарантира и закрила на лицата, подаващи сигнали за наредност, а такава в момента липсва и това е пречка. Да, нуждата от гарантиране на закрила за тази лица все още не се а, възприема достатъчно сериозно. Смята се, че такава закрила може да се предостави само в случаи, когато има нарушаване на финансови интересни на Европейския съюз, но не и в други наказателни производства. От гледна точка на административна уредба също могат да бъдат осъществени редица изменения, които да улеснят трансграничното сътрудничество между съдебните власти. Основната ни цел е опростяване на бюрократичните процедури. При а, в контекста на диалогът ни с Европол стана ясно, че често има прекалено тежки бюрократични процедури в държавите членки, често липсват национални звена за контакт, които да улеснят сътрудничеството между държавите членки. Тези чисто административни процедури често всъщност се превръщат в пречка пред съдебното сътрудничество. Ето защо опростяване, гарантиране на повече прозрачност би улеснило обменът на информация. Защото може да се стигне до момент, в който да е прекалено късно и събраните данни вече да не могат да бъдат използвани. Също така трябва да има инструмента за наблюдение на обществените поръчки. Да се гарантира, че дружества, които имат връзки с организираната престъпност, нямат да нямат достъп до обществените поръчки в цяло, целия Европейски съюз. Трябва също така да има повече прозрачност, повече поседимост, повече контрол, повече превенция. Трябва също така да има реципрочно признаване на доказателствения материал, за да не се обесмисли свършеното в една държава членка, ти просто защото доказателствения материал не се признава в съдебните си системи на другата държава членка. Поставя се въпроса за процедурите за обмен на информация. Ако всички държави членки използваха системата Сиена като канал за обмен на информация, всичко би потичало по-бързо и по-гладко. Съсредоточили сме се върху специфични аспекти на сътрудничеството, тъй като една от критиките отправени към резолюцията на комисията Крим от миналият мандат беше, че прекалено много сме е, се разпръснали. Имаше прекалено много препоръки в прекалено много и различни области. Целта беше тогава, всъщност, избор беше направен да бъде доклада все по-още всеобхватен. Ние действаме малко по-различно. Искахме да се съсредоточим върху няколко конкретни области, да видим кои са приоритетите в момента, кои са отраслите, където има най-голяма равнище на инфилтриране на организираната престъпност. За това се спрахме на трите области, които вече бяха обмис... обяснени, а именно строяването на фондовете, миграцията и околната среда. Съвсем скоро ще ви представя окончателния си проект доклад. Но още сега бих искала да благодаря на всички докладчици в сянка, които допринесоха за изготвянето на този доклад. Всички споделяме едни и същи цели, работихме в много добро сътрудничество, което ме окоръжава за бъдещето. Благодаря ви, госпожо Ферара. Приветствам с добре дошли и членовете на Италианската парламентарна комисия, които са тук сред нас. Госпожа Сакоравими, господин Фарма и господин Чан Русо. Добре дошли. Мали ли някой докладчите в сянка в залата? Не виждам такива. Така че продължаваме с списъка на ораторите. Петима колеги са поискали думата. Мисис Диас Демера, мисис Пинели, мисис Лейн and Anna, Anna Gomes. And so we still have opportunity to add somebody. Uh, now, Uh, let's start with Mrs. Chinichi, please. Госпожа Чиничи, благодаря ви, госпожо председател. Държа също така да благодаря на госпожа Бинди, която за пореден път ни посещава и която ни представи нетрупаният опит в борбата срещу организираната престъпност в Италия. Този опит действително може да служи за пример при изготвянето на европейска стратегия за борба с различните форми на организирана престъпност, които вредят на доброто функциониране на демокрацията и доброто функциониране на държавната администрация. Тези практики също така вредят и на единния пазар. Прогресивната престъпност в момента действа в различни отрасли, което е много притеснително. Притеснителен е факта, че, че организираната престъпност напуска териториите, където се е зародила и в момента започва да действа трансгранично. Тяхната дейност вече става все по-многодисциплинарна занимава се с трафик на дрога, трафик на оръжия, подкрепа за терористична дейност, трафик на хора, сексуални посегателства над непълнолетни и други форми на посегателства срещу най-уязвимите. колкото е възможно, трябва да си дадем сметка, че организираната престъпност чрез корупцията, което също, както знаете, всъщност е метод на действие на мафията, да, благодарение на корупцията, организираната престъпност се смесва с законната економика и изкривява конкуренцията в частния сектор. Смятам, че Европейския съюз трябва да прояви много сериозен ангажимент за борба с организираната престъпност. Благодарение на сътрудничеството между държавните членки, националните съдебни системи и чрез подобряване функционирането на агенците на Европейския съюз, Европол и Евроюст. Защо обаче трябва да се е, определи обща, изчерпателна правна рамка, И при изграждането тази рамка не можем да се отклоняваме от даденото определение за организирана престъпност, т.е. участие в мафиотска организация. Защото ако няма общо определение за организирана престъпност се стига до прекалено голяма разлика между националните съдебни системи, което пък прави от своя страна още по-трудно противодействието на този вид организации на организираната престъпност. А те се оказват много а, способни да се приспособят към економическите и социални промени. А ние сякаш изоставаме и трябва да се опитаме да наваксаме това закъснение спрямо организираната престъпност, за да можем да и противодействаме възможно най-ефикасно. Освен това, трябва да защитаваме финансовите ни интереси, които силно са засегнати от дейностите на организираната престъпност. И смятам, че мерки като мерките предложени в миналото Европейската комисия, като например Директивата за защита на финансовите интереси на Европейския съюз и, и проекта за създаване на Европейска прокурорска служба, която може да играе важна роля за, за разкриването на този вид правонарушения срещу Европейския съюз. За бъдеще обаче може да се обмисли разширяване на правомощията ни в тази област. Важно е да излезем с определение на възможните мерки и то по възможно, то, възможно най-бързо. И в заключение, смятам, че подобряването на осведомеността, осъзнаването на това колко опасна е организираната престъпност и колко много тя е навлязла в а, а, законната економика, ще насърчи всеки го да направи всичко по силите си, да подобри съдебното сътрудничество с цел по-ефикасна борба срещу организираната престъпност. Смятам също така, че трябва да се основаваме на препоръките които бяха направени от а, специализираната парламентарна комисия на Европейския парламент през предишния мандат. Смятам, че действително трябва да се ангажираме за повече сътрудничество в това отношение. Благодаря, госпожо Бинди, за пореден път обърнахте вниманието ни на една много важна тема, по която трябва да работим заедно и то възможно най-скоро. Благодаря ви, думата има господин Диас Темера. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на госпожа Бинди. Много внимателно изслушах нейните а, обяснения. По време на миналия мандат аз активно участвах в а, комисията наказателни въпроси и също така участвах а, на политическо ниво в борбата срещу организираната престъпност. Аз а, дойдох тук по-скоро да слушам, а не а, да говорим за мафията и, и да задам един въпрос. Пакетната комисия на Италианския парламент. Да, искам да попитам дали там са всъщност искам да го попитам за Роберто Савяно, който е написал една много успешна книга Гомора 000. И а, съответно, а, дали всъщност а, тази книга се цитира италианския парламент или не? Това е единственият ми въпрос. Грация, президенте. Пожа Спинели има думата. Да, благодаря, госпожо председател. Първо, искам да благодаря, разбира се, на нашия гост, както и на анкетната комисия за борба с мафията в Италия. Искам също така да благодаря на колегата Ферара, която изготвя доклад който ще бъде изключително важен за Европейския парламент, разбира се, и за държавите членки. Позволете ми да подчертая два въпроса относно връзката между мафията и тероризма. Мисля, че има причина, защо толкова е слабо присъствието тук. Госпожа Фера каза също така а именно връзката между мафията и тероризма. А именно, защото тук това е един някакси а, табу тема. Така че бих искала да попитам или да приканя по-скоро колегата Ферара, както и анкетната комисия към Италианския парламент, всъщност да изготвят една а, стратегия а, и да включат, разбира се, а, едно проучване на финансирането в а, трети страни, като Саудитска а, държава. Именно могат да се а, направят проучвания относно финансирането между а, Ислямска държава, и а, мафията. Така че хубаво е да се направят проучвания в тази посока. А сега се връщам към госпожа Бенди. Наистина, и можем ли да говорим за война срещу тероризма? Повечето си време живеем във Франция. От Както се случиха терористичните атаки, и във Франция непрекъснато се говори за война срещу тероризма. Не смятам, че това е уместно. Ако мислим в, а, с военни понятия, то това означава, че е, законите ще са различни, т.е. ще трябва да се е, обяви е, е, спешно положение, в Франция, например, беше преработена конституцията именно за да бъде приета тази форс-мажорна ситуация, която <laughs> се оказва доста дълготрайна. Ми виждам, че Европейския парламент не ги разглежда тези въпроси. И подобни изменения в Конституцията, разбира се, разширяват значително правомощията на изпълнителната власт. Аз виждам връзка между а, тероризма и а, дейностите на мафията а, и по-скоро възможностите за мафията да прикрива своята престъпна дейност. И в такъв случай е важно всички конституционни всички поправки в Конституцията наистина да бъдат много ясни, за да не се стига до подобно прикриване. Госпожа Шлейн има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз също като госпожа Спинели искам да благодаря на госпожа нашия гост, както и на докладчика. Нената работа е изключително важна, защото ние изоставаме. Както каза и комисията по престъпността с нейното решение, трябва наистина да се подчертаят основните приоритети. Нуждаем се от а, единно определение за престъпността и съответно да видим какви са връзките с мафията. Мафиотските структури са доста специфични, когато и, и техните връзки с а, престъпността и престъпленията. Така че ма, мафията също се възползва от вътрешния пазар. Тоест, незаконната економика се инфилтрира през мафията и това води наистина до катастрофални щети. И много не го редица държави членки не забелязват това. Именно, че всъщност мафията всъщност е, приема, така да се каже, и е, подпомага незаконната економика. Но очевидно това е рецепта, която се е, прилага навсякъде по света. Ами мафията участва също и в хазарта. И това ни е до болка познато от е, Италия, което води до е, невероятни социални е, разходи. Европейската комисия, Европейския съюз финансира, финансира проект, който е трансграничен елемент, който участват 7 страни, който се прави проучване, къде участва мафията, какви са дейностите свързани с нелегалната, незаконната и легалната економика. И това ние, тази връзка също създадохме една група за борба с организираната престъпност, която участват различни политически групи. Ние участваме в нея и ще бъде добре наистина да сме в непрекъснат контакт а, с вас. А тук трябва да присъстват също така и представители на полицията и на съдебната власт. Ние, например, създавахме контакти с Националната служба за борба с мафията в Италия. Важно е да видим какви са конкретните проблеми, защото съществуват и културни стереотипи, когато говорим за борба срещу мафията. Очакваме с нетърпение приемането на директивата за конфискуването на незаконно придобити имущества. Комисията беше изготвила проучване за разширяване обхвата на тази а, а, директива, така че това наистина е добра инициатива. При всички случаи трябва да се каже, че мафията е не само европейски, но и глобален феномен и се нуждаем от съответните мерки, които да прилагаме на същото ниво. В противен случай винаги ще а, действаме след мафията. Нуждаем се от европейско решение Нуждаем се от вече наложили се практики на развитие в изпробвания в държавите членки. И това трябва да се заявява ясно в парламента от тази трибуна. Благодаря ви. Имам още госпожа Гомеш, мой списък, господин Корол и господин Джан Русо, а след това ще дадем думата на госпожа Дим Бинди. Така че аз предлагам да приключим а, а, въпросите. Моля ви, спазвайте времето, защото се нуждаем от време за да чуем отговорите на госпожа Бинди. Okay. Yeah, Mrs. Bindi also uh, asked uh, opportunity for uh, Mrs. Gravini uh, to be included. Okay? So, uh, now then I really ask... В такъв случай моля ви наистина, имаме още един оратор, който включва в списъка, а сега придържате се към а, времето. Ана. Да, благодаря ви, госпожо а, Бинди, че отново сте сред нас. Благодаря ви наистина за тези взаимоотношения, защото те са много важни. Въпросът ми. А искам първо да кажа, че съм съгласна с това, което вие казахте. И колко е важно да се подчертае връзката между мафията, а не само организираната престъпност, е, е, наркотрафика и така нататък, но връзката искам да кажа между мафията и тероризма. Защото това е нещо, което трябва да накара държавите членки да действат. Няма просто извинения повече от е, непредприемане на действие. Защото трябва да се направи нещо срещу финансирането на тероризма. И в него участват мафията и организираната престъпност. И това е въпросът ми. Очевидно, е, че мафията и е, организираната престъпност се възползват от финансовата система. Тоест, е, всички незаконно придобити печалби, е, те ги легализират. Но все още в доста страни, включая и моята страна, Португалия, прането на пари все още се привързва към други състави престъпления. Но ако имате само пране на пари, тогава не, не може да се образува дело, защото ако няма други дейности, това не става. А, защото след, зад прането на пари се крие корупция и други престъпни дейности. Корупция, която стига до високите политически етажи и съдебната власт. Имаме в Португалия такъв случай с е, съдия, който всъщност е арестуван за това, че всъщност е прекратил дела е, по отношение на мафията. Така че, въпросът за прането на пари. Не е ли също съществен въпрос и трябва да бъде включен във вашата работа? Благодаря ви, господин Корополис. Благодаря ви, Две минути ще са ми необходими. Благодаря на госпожа Бенди от антиенкетната антианкетната комисия за борба с мафията в, в италианския парламент. И съгласен съм с казаното и а, от госпожа Ферара. Мисля, че да, наистина тук май повече сме италианци, изключение на госпожа Гомеш. Но въпросът е европейски. И защото виждаме, че обаче повечето а, политици не се интересуват толкова от борбата с мафията. Ние заявяваме всъщност на различни наши заседания с други политически групи, че трябва да се предмина към европейско решение на този проблем. Съжаление, интересът е доста слаб. Неолибералният модел на Европейския съюз е всъщност идеалната почва за мафията. Много пари могат да се инвестират и за това смятам, че Европейският съюз така доста развързва ръцете на мафията. Законите, например, не са достатъчно строги. Е, всеки се радва на свеж капитал е, в реалната економика. Без значение дали този свеж капитал е, е опетнен с кръв. Много са актуалните теми. Връзката между тероризма и миграцията, например. Това всъщност е а, сектор, в който мафията се облагодателства. И както вие казахте, госпожо председател, <clears throat> каква е границата между законността и незаконността? Как може да се открие това? Много често незаконни средства се легализират много лесно. И тази тема е изключително важна. Трябва да заемем категорична позиция по тези въпроси. И да не забравяме, че а, корупцията е много висока в Италия и в България. И нашите институционални, институционални системи се подкопават от дейността на мафията. Така че нашата позиция трябва да бъде много категорична. И се надявам в този мандат, поне в тази в комисия, наистина да постигнем нещо или поне да приемем едно определение за дейността на мафията. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. А сега give opportunity uh, Mrs. Bindi to respond. Uh, I invite uh, Uh, members of Italian parliament also to... Uh, Преди да дам думата на госпожа Пенди за отговор, бих могла да дам думата на членовете на Италианския парламент също да вземат отношение по въпроса, ако можете да го направите в рамките на една минута. Господин Джарусо има думата. Yeah. <clears throat> Благодаря. Госпожо председател, благодаря на членовете на комисията Либе за поканата. Този дебат е много своевременен, тъй като положението е сложно и ако не обърнем достатъчно внимание на това явление. А виждам, че тук няма много хора в залата и като че ли няма много интерес към това явление. Сицилианската мафия действа и в Европа, и отвъд Атлантическия океан, и това тези дейности са започнали в началото на миналия век, много преди глобализацията, много преди а, разширяването на пазарите. След което тя Коза Ностра се е разпространила в и действа в Австралия, в Канада, така че ако някой смята, че мафията не е негов проблем, то той греши. Това е... Мафията е проблем и за неговата страна, и за цяла Европа, тъй като свободното предвиждане на хора, капитали и стоки само а, полеснява проникването на мафията навсякъде. Корупцията е, е, е, е един от методите, които използват мафията, далеч не е единствения, но това е някакси отворената врата към администрацията. Мафията разполага с огромни средства и по този начин може да влияе и да контролира а, държавната администрация и да насочва а, развитието в своя полза. Борбата срещу мафията е борба за демокрацията в цяла Европа. Благодаря много. Гравини. Госпожа Гравини, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Преди няколко години вече участвахме в подобна среща, проведахме разговор. Комисията по бюджета излезе със становище преди, няко, преди известно време, е, призовавайки към увеличаване на средствата за борба с е, мафиоз природните явления. Това са добрите новини. А, така че поетите ангажименти а, трябва да бъдат а, а, изпълнени. Вие може да спомогнете чрез създаването на а, Европейска служба на прокурора, а, която ще работи в тясно сътрудничество с националните служби, включително и с италианския. Европейската прокурорска служба ще се занимава с измамите срещу а, европейските средства, но също така и с тероризма и други. Господин Фава. А имаме още 5 минути е, превод само. Pochi secondi, è stato detto tutto ed è stato detto bene, è eccellente questo documento di lavoro della collega Ferrara, la Presidente Bindi ha Всичко беше казано, всичко казано е точно. Господа Феррара е свършила отлична работа. Е, мога само да се присъединя към казаното от преждеговорящите. А сега е, Очакваме Европейският парламент да превърне тези прекрасни думи в закони. Защото докато ние размишляваме и обсъждаме как да действаме и да се бориме с мафията, мафията не губи време, е, тя е, е навсякъде и е създала една нова форма на суров капитализъм. Така че ние очакваме е, нашите думи тук да се превърнат в дела. Благодаря. Надявам се, че наистина ще продължим едно тясно сътрудничество. А сега госпожа Бендизи, няколко думи за учение. Ще бъда много кратка, госпожо председател. И аз бих искала да ви благодаря за разговора, за сътрудничеството, което ще трябва да се облече в едни конкретни форми. Първо. Прането на пари трябва да бъде разследвано, преследвано и наказвано, защото това, това е престъплението, което спомага за попълновенията на мафията навсякъде и особено в страните, където а, прането на пари не се преследва престъпление трябва да бъде преследвано, защото по този начин ще избегнем узаконяването на тези средства в страни, които имат необходимост от инвестиции. Аз не ще да говоря за война, но просто споменавам, че Италия успя да се пребори с тероризма без да посегне на основните права, демокрацията, правовата държава. Така че международният тероризъм може и трябва да бъде а, преследван без това да накърни основните права. Смятам, че трябва да бъдем единни, да предприемем мерки за борба срещу причините, бедността, за предотвратяване на въоръжените конфликти. Необходимо е също така да се бориме срещу всички видове на несправедливостта и трябва да се бориме срещу самите е, престъпни организации, но и на всички онези, които се възползват от мафията, за да е, задълбочат и укрепат своето своята власт. Благодаря госпожа Вендизи, благодаря на всички, благодаря и на преводачите, които останаха с нас до края.